If I may ask everyone to take their... Моля, заемете местата си. Позволете да ви кажа добре дошли на втората половина на нашия семинар. Имахме много плодотворна и оживена дискусия през вчерашния ден. Сега ще продължим тази сутрин като начало с представяне на заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за бюджета, е, тя присъства и вчера в началото на семинара. И госпожо, е, както споменах преди малко, е, вчерашния семинар протече изключително оживено. Избрания от организаторите формат да имаме члено, да присъстват и членове на националните парламенти и на Европейския парламент, които заедно да се срещнат с представителите на групата на високо ниво, постигна изцяло своята цел. Чуха се много различни мнения, една много обогатяваща дискусия и искрено се надявам, че това ще бъде от полза за групата на високо ниво. Всичко казано и чуто. Вие сте сред членовете на е, групата на високо ниво, един от тримата представители на Европейската комисия, госпожо Еврокомисар, така че с интерес очакваме вашето изказване и както вчера. Е, парламентаристите и от Европейския и от националните парламенти ще имат възможност да поставят въпроси и да направят изказвания. Сега ви давам думата. Благодаря много на добро утро на всички почитаеми парламентаристи от националните парламенти, от Европейския парламент и на всички, които са решили да прекарат днешната сутрин, обсъждайки начина по който можем по-добре да постигнем сработване на европейския националните бюджети. Мога ли да попитам кога, колко от вас вчера, колко, колко от вас присъстваха на сутрешната дискусия, има ли други от представянето, което направихме с Марио Монти. Добре, значи мога да повторя това, с което започнах сутринта. И това е, което искам да следното. Заместник председателя на Европейската комисия по бюджета, прибиваш в Брюксел, на път към Европейския парламент, за, а, а, набира бутилка, отваря и отвътре излиза един дух и духът казва, благодаря много, че ме освободихте, благодарен съм, ще изпълня всяко ваше желание. Заместник председателя казва, ами аз живея в САЩ, имам е, къща там, е, не обичам да летя. Построи един мост над океана, за да пътувам с кола е, е, той казва, не съм чувал по-шантаво желание. Да измислете нещо друго. Заедно с Монти, господин Калфин, Камела Масур, Фус, ние участваме в групата за собствени ресурси. Можеш ли да направиш нещо от следващата година? до, до година да финансираме бюджета от собствени ресурси. Той пита, я, я кажи за моста с една, едно платно или две платна да бъде. Така че тази историка е много точна иллюстрация на огромната задача, която господин Монти е поел на плещите си, заедно с нас, останалите членове на тази група. И все пак това е задача, която е навременна, изключително необходима и ние трябва да, да се справим заедно. Защо? Защото ако погледнете историята на нашия бюджет и въобще историята на Европейския съюз, е, трябва честно да кажем, че през последните години ние приключихме първия период от нашето съществуване. И аз би го нарекла това Златния век. През Златния век е, ние се разширявахме, осъществи се разширяването, което беше основният двигател на промените. Изграждахме най-необходимия фактор на конкурентоспособност а именно единния пазар, четирите основни свободи и разбира се, през този златен век ние имахме, разполагахме с бюджет, който бе достатъчен, дори повече от достатъчен бюджет, който всъщност създаваше е, е, уникален проблем, с който аз не съм сблъскана. Господин, моя предходник, господин Левандовски, е, трябваше да решава този въпрос. Повече пари, отколкото можем да похарчим. Този златен век за бюджета приключи някъде около 2011-2012 година. От тогава Европейския бюджет е изложен на огромен натиск. Нуждаем се от повече пари, за повече приоритети, отколкото имаме. Така че въпросът към нас е дали от златния век да отръгваме към века на несигурността към века на спад или е, навлизаме в века на героизма, в героичния век, в който всички ние рационално и прагматично трябва да преценим какво върши работа и какво не и след това да проявим политическия кураж да посочим това, което не работи и да го поправим. Е, като е, е, еврокомисар за бюджет, ще кажа за представителите на националните парламенти, които може би не са запознати в подробности, аз ще ви отгов... ще дам кратък отговор и след това ще вляза в подробности. Общо взето бюджета се прави както се правят кремвершите. Не искате да знаете какво има вътре така или иначе, разполагаме със 7 годишна финансова рамка, от която две години преди това е, се преговаря по националните вноски в бюджета и целите за изразходване на бюджета. В абсолютно изражение имаме от около 1% от е, брутния вътрешен продукт на Европейския съюз за финансиране от бюджета, което е около 2% от обществените разходи и за тази година имаме 100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 се разпределя по много особен начин между държавите членки. Първо трябва да различим страни, които плащат повече, отколкото са внесли и обратно страни, които получават повече, по-малко, отколкото са внесли. И за това процента от публичните разходи е много различно. В държави, които аз познавам добре, говоря за, става дума за 50% от обществените публичните инвестиции, където а, с финансирането от европейския бюджет. И това не е благотворителност. Много често чувам от държавите нетни пълци, особени. Даваме тези пари на други държави, подаряваме им пари. Не е точно така. Всъщност, съществуването на европейския бюджет като част от цялата европейска конструкция от, и, и представлява това а, основният двигател е единния пазар. И в този единен пазар някои държави са много по-напреднали, по-конкурентоспособни, докато други изостават. Така че когато са заедно в единния пазар. Не просто е коректно, но това отговаря на економическата логика финансиране да тече към по-слабите страни, е, за да могат да напреднат във всеобща полза. Работила съм с, е, Световната банка, по която пак ще отида в, е, помоста, от от който ще построи духа излезе с материал и те заявяват, че една от най-важните придобивки на 20 век е двигателя на Европа на сближаване, коя, който сближава държавите членки, като създава възможност за инвестиции, но и за печалба за всички нашите съграждани не го, не го знаят, но благодарение на това сближаване ние помогнахме на е, е, около 6 страни за много кратък период да минат от ниво на минимален доход към среден доход. Е, това е известно като капана на средния доход, защото много страни остават там и не, не, не отиват по-нагоре всички други държави, които са направили този е, скок или имат природни ресурси, или са недемократични и прилагат недемократични средства за развитие и растеж. Ние сме единствените, които е, нямаме петрол и газ и с демократични средства помагаме на държавите членки да се издигнат вис... нагоре по тази стълбица. И за да може да работи това сближаване, а, именно европейския бюджет дава необходимото гориво. Така че бюджета, според мен, е всъщност в полза на европейските граждани, но като еврокомисар по бюджета, аз съм първата, която ще призная, че не се справихме всички заедно, кой знае колко добре, за да изясним каква е добавената стойност на всяко похарчено евро и да внушим, да покажем на нашите съграждани, че и националните, и европейския бюджет работят за тях в равна мяра в контекста на обсъждането на бъдещето на европейския бюджет, аз смятам да не говорим първо за приходите, а по-скоро да обърне внимание на разходите. Въз... Възприехме инициативата бюджет на резултатите. Е, целта ни е да обвържем бюджета с приоритети. Приоритети за гражданите, по-добра отчетност за резултатите и разясняване на гражданите какво за Бога значи това да харчиш евро, лева, крони и така нататък и какво постигат тези разходи. Така че моето първо послание към всички нас е че трябва да се борим, да е, изразходваме пари на европейски пари, само когато парите е по-добре да ги похарчим на европейско, а не на национално ниво. И когато ясно осъзнаваме европейската добадена стойност за бюджета. Всичко това трябва да бъде добре извършено и добре разбрано. Да, сближаването продължава да е важно за нас, така че да, ние сме по-силни заедно и все пак бих казала, че ние трябва да потърсим по-съвременни пътища да и начини да го постигнем. Например, каква е ролята на грантовете от европейския бюджет в сравнение с европейски инструменти, които имат за цел привличане на частни инвестиции в економиката. Това е тема на много разгорещени дебати. Виждам тук някои се подсмихват, защото в парламента цари известен скептицизъм по отношение на финансовите инструменти. Да, вярно е, не всеки финансов инструмент е най-добрия за всеки конкретен случай, но след е, едногодишен опит с Европейския фонд за стратегически инвестиции, виждаме, че много малка част от е, европейския бюджет е привлекал над 100 е, е, милиарда и частни инвестиции. Иначе нямаше да ги има. Но ако се вгледаме в разходите, трябва да работим много по-сериозно. Никога не сме искали от европейските ни съграждани за пари, освен ако тези пари могат да бъдат по-добре използвани в европейска, отколкото национална програма. Е, спечелим ли това доверие, ние можем да помислим за приходната част на бюджета и моето първо убеждение е, че ако не продължим реформата е, за обвързване на разходите с приоритети и резултати, ще бъде много трудно да постигнем а, истински свободен разговор с гражданите ни относно приходите. Но този разговор трябва да бъде проведен. Ако не за друго, то поне заради отражението на британския референдум. Защо? Днес в преговорите за бюджета имаме много интересно равновесие, което създава финансов мир в Европа. Това е приятели на земеделието, на сближаването и и на отстъпката. И сега този баланс е, е нарушен и неизменно това ще доведе до нова дискусия относно това, как е структуриран приходната част на бюджета. Но, независимо от това, ние трябва да проведем тази дискусия, защото такава дискусия не е водена от 1988 година. Тогава ние, господин Калфин и аз и много други живеехме отвъд желязната завеса. Мисля, че е време да кажем, света се промени, бюджета също трябва да се промени съответно. И второ, да не забравяме факта, че докато нашите граждани не могат да проследят до какво водят техните саможертви, какви е, резултати води всяка от нашите стъпки и мерки, трудно ще достигне до тях. Е, така че ние трябва да им дадем възможност да видят за какво плащат как това се отразява на европейските политики. Каква е връзката? Е, има редица препоръки относно преструктурирането на приходната част на бюджета. Вие сте ги чували. Няма да се спирам подробно. Аз обаче държа да чуя от вас, особено от представителите на националните парламенти, ако и пред вас застане духа от бутилката и има, е, имате право на едно желание за бъдещето на европейския бюджет, какво би било това желание? Как искате то да се изпълни? И ако можете да ни кажете от национална позиция, какво според вас трябва да променим в приходната част на бюджета? Какво ще го направи по-жизнеспособен и по- способен, Как да работим по-добре? Какво да променим? Защото начина за реформа на бюджета без помощта на добър дух е чрез политическо разбиране и политическа воля, за да преминем от златния век на, на господин Левандовски, ако щете, до преди две години към героичния век, когато невъзможното остава невъзможно докато направим промяна. А единствените, които могат да внесат тази промяна, сме ние. Всички заедно. Благодаря. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Vice. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Благодаря ви за това, че не говорихте само за приходите, а споменахте и разходите. Вчера след обед Дискусията беше много добре структурирана. Ние започнахме с обсъждане на разходите. Въпреки, че акцента на семинара се поставя върху приходите, ние все пак започнахме с обсъждане на разходите. Така че е чудесно, че вие също а, подчертахте този момент. Важно е да гледаме и двата елемента заедно приходите и разходите. Трябва да ги да реформираме и двете части на бюджета, за да разполагаме с такъв, който да дава добри резултати за Европейския съюз и който взима предвид транснационалното измерение. Това, което вие нарекохте европейската добавена стойност, която трябва да бъде в сърцето на процеса. Сега позволете ми да дам думата на тези от вас, които желаят да зададат въпрос или да направят коментар. Думата имат както представителите на националните парламенти, така и колегите от Европейския парламент. Господин Клавекас от Литовския парламент е първи. Заповядайте. Gerbiami, gerbiami svečiai, gerbiama Jos ekscelencija Кристина Георгиева. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Георгиева, вие започнахте с е, една забавна история. Говорихте за духа от бутилката – Бих искал да ви кажа, че всички желаем да живеем в рая, а не в ада и това е разбираемо, нали така? Бих искал да задам въпрос, свързан с Европейската Централна банка. Говорим за 80 милиарда годишно е, има риск обаче да се стигне до създаването на балон, както при Lehman Brothers. Инвестициите в Литва са многобройни, като хората инвестират предимно в недвижими имоти, което показва, че средствата са налични и те се използват за създаването на балон. Литва, но и други европейски държави са обект на миграция. Много хора напускат държавите си, но и много мигранти се заселват в нашите държави. 300 000 евро ни струва всеки един квалифициран работник, който напуска а, страната а такива има много всяка година. Това се отразява на образователната система, е, на детските градини, които търпят загуби. Литва има много ползи от членството си в Европейския съюз но може би трябва да реформираме данъчната си система, за да може да компенсираме тази загуба. Например, данък добавена стойност може да бъде реформиран. Какво е вашето мнение за това, председателят? Благодаря ви, господин Люпотка от Австрийския парламент е следващия. Заповядайте. Уважаема госпожо заместник, председател на Европейската комисия Георгиева, това, което ме изненадва в този дебат е, че Брексит е, въобще не се споменава, сякаш този референдум в Великобритания никога не се е състоял. А, това има пряко отношение към актуалната финансова рамка. Каква е вашата преценка за последствията от Брексит? Означава ли, е, че тази страна, е, че нетните плаци, е, измежду които Великобритания се нарежда на второ място след Германия, какво означава това за другите нетни плаци? Какъв е бъдещия принос на Великобритания според вас? Мисли ли се по въпроса? Thank you. Uh, Mr. Lewandowski. Благодаря ви, господин Левандовски. Благодаря ви. Винаги е удоволствие да слушаме Кристалина, както и версията за златната рибка когато изготвяхме а, прогнозите за финансовата рамка по време на гръцката криза през 2011 година, стигнахме до известно несъгласие. Но по принцип се изслушваме. хубаво е да се вслушваме и в тези, които са избрани от гражданите от 28-те държави членки. бих искала да откликна на това, което чухме за стереотипите вчера. Стереотипите, предразсъдиците са лошата последица от а, излизането на Обединеното кралство. Тук говорим за един малък бюджет, а, който не е сравним с федералния бюджет на САЩ. Европейския съюз е регулаторен гигант, но е бюджетно джудже. Бюджета за 2014-2020 година беше намален въпреки увеличените правомощия. Това е във връзка с начина на коване на политиката. 5% съкръщаване на персонала изглежда много, но да не забравяме, че много от средствата излизат от Бруксел и отиват към държавите членки. Противно на стереотипите, които царуват, имаме двоен контрол върху бюджета. Има региони в Европейския съюз, които се въздържат от еврофондовете заради прекомерно строгите правила. Това е относно приходите. Да не забравяме и мисията на господин Монти в това отношение. много е сложна системата, има все пак контрол. Много е по-лесно понякога да се променят договорите, отколкото да се промени частта приходи на бюджета. Има а, хора, включително аз, Ален Ламасур и други колеги, които сме преживели а, проблемите с бюджета. Уверявам ви, че съвсем не е лесно а, да се формира той. Да не забравяме и за това, че климата съвсем не ни помага а, в днешно време. Ключът към успеха е да запазим доверието Доверие има, когато се ценим, така че нека да опитаме. Първата ни стъпка трябва да бъде да си върнем доверието на хората. Може би има все пак още една възможност, а именно Да, вярно, че Обединеното кралство сега излезе, но това не означава, че трябва да забразим преговорите. Председателят. Надяваме се, че семинара ще допринесе за възвръщането на доверието, за което говорихте. Господин Лафинер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Не зная дали този дух ще бъдете всъщност вие и дали ще успеете да внесете този данък. Това, което искам да кажа, е, че се намираме в безпредседентна европейска криза. Тя е породена от тероризма, от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, проблемите с миграцията, които ще продължават да ни занимават. Както правилно подчертахте, това води до допълнителни нужди и искания. И на този проблем може да има само единен европейски отговор, защото нито една страна по-отделно не може сама да реши проблема. Или просто може да фрагментира а, европейската мечта и да я разпокъса. Това ще ни а, струва стотици, хиляди и стотици хиляди работни места на всички ни. Държавите членки ще трябва да се съгласят е, да пристъпим към тази промяна. И както казах и вчера, необходимо е да се възползваме от тази възможност е, за корпоративния данък. Имаше укриване на данъци, данъчни измами – и това се дължеше на факта, че нямаше отчетност на европейско равнище. Нямахме данъчна основа, която да бъде единна във всички държави. Така че добре е, че започнахме тази реформа, за да помогнем на малките и средни предприятия, защото ако малките и средни предприятия сега желаят да работят и да оперират в няколко държави, това ще им струва скъпо с оглед на счетоводството. Желахме да се справим с укриването на данъци от страна на мултинационалните компании. Ето защо смятам, че това е една изключителна възможност, за която говорим тук, но и в много други държави от 20 години, златна възможност е да постигнем тази цел. Председателят, господин Беста от Чехия, член на Сената е следващия. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми да кажа нещичко накратко от името на Сената на Чехия. Всички знаем от какво се нуждаем. Трябва да се увеличат приходите на Европейския съюз. Не знаем обаче как да постъпим. Какво да направим, за да получим съгласието на всички 28 държави членки? Това е като едно семейство, в което не се изкарват достатъчно пари. А, вземат се на заем 1000 евро, но ако на следващия месец това семейство не е направило нищо за да увеличи спестяванията си или да върне този заем, се нуждае от още 1000 евро, което означава, че задлъжнява с 2000. Идва третия месец, когато се задлъжнява с 3000 и така нататък и семейството постепенно потъва в дългове. Необходимо е да увеличаваме приходите от финансови транзакции от една страна, но от друга страна не трябва да забравяме да се увеличи контрола върху разходите. Знаем колко безполезни проекти а, биват финансирани от европейския бюджет. Трябва ясно да определим приоритетите на европейския бюджет, за да можем да се справим. Нещо, което вече бе казано. И аз съм съгласен. Европейският съюз не желае да задлъжнява. Настоящите политики не могат да бъдат финансирани с настоящите средства, което означава, че трябва да изложим ясни цифри на масата и да направим наново сметките. Трудно ще бъде, да, това е така, но трябва да помислим какво ще ни донесат отделните опции и как ще се отразят те на европейския бюджет и на националните такива. Необходимо е да помислим и върху принципа на субсидиарност, който въжи за всяка една държава. Необходимо е да поступим по този начин и то не само от гледна точка на техническата обработка, но това наистина е в интерес на всички граждани. Благодаря господин Фернандеш, член на Европейския парламент от Португалия и координатор на ЕНП в Комисията по бюджет. Благодаря ви. Аз пък смятам, че е необходимо да помолим духа да направи така, че всички тези работни групи в съвета и тези разногласия в съвета да затихнат. Така че групата, която работи по бюджета в съвета, да се превърне в групата на приятелите на Европа. Само така ще решим проблемите с многогодишната финансова рамка. 1% от а, брутния национален доход. А, тази цифра е прекомерна, защото за мита година тя е още по-малка. А това означава, че многогодишната финансова рамка не започва да действа така, както е, искахме, което ще доведе до проблеми с плащанията в един момент. Един ден всички ние ще осъзнаем, че целите, които сме представили, е, стратегията Европа 2020 са се провалили, но всъщност не те са се провалили, а провала ще се дължи на средствата и на невъзможността ни да намерим решение. Смятам, че трябва да е, упростим рамката. Сложихме край на компенсациите, да сложим край на отстъпките, да намалим бюрокрацията. Нека да упростим системата. Така ще върнем и доверието на гражданите. Неприемливо е европейския бюджет да е задължен да плаща лихви за закъснели плащания, а това се случва всяка една година. Всеки път, когато Европейската комисия или съвета направят съобщение във връзка с нова политика, е необходимо да ни кажат откъде ще вземат необходимите средства. Защото хубаво е да правим такива изявления за нови политики, но така а, взимаме с едната ръка и раздаваме с другата. Ако съобщавате някакъв нов приоритет, тогава ще трябва да се откажете от друг, за да може да имате налични средства или пък просто трябва да обяснявате откъде ще дойдат средствата. И в заключение, нуждаем се от по-голяма гъвкавост. Отказването от поетите задължения трябва да продължи. Глобите, например те трябва да останат в бюджета, не да ги връщаме на държавите членки. Благодаря, господин Воканс от Латвийския парламент. Дами и господа, ще се възползвам от възможността да говоря на родния си език латвийски. Уважаема госпожо заместник председател на комисията, скъпи колеги, вчера и днес в нашата дискусия ние споменахме добавената полза от европейския бюджет, включително и по отношение на сигурността. Сигурността на нашите граници. Така можем да посрещнем предизвикателствата, свързани с мигрантската криза в Средиземноморския регион. Балтийските държави са доста далеч от този регион. Фронтекс се финансира и до известна степен от националните бюджети. Но това, което искам да кажа е, че Балтийските държави и Латвия вземат предвид едно друго измерение – Изминаха доста години от независимостта на балтийските държави. Половината от годините на независимост ние прекарахме като членове на Европейския съюз и на НАТО. Структурите в балтийските държави се надяваха на положително развитие, но след случилото се в Украина всичко се промени. Какво имам предвид? Границите, които бяха вътрешни по времето на СССР, сега се превърнаха във външни граници на Европейския съюз. И обратното. Което означава, че въпросът за границите в момента е пряко свързан с економическите и митническите въпроси – Те са свързани с контрабандата. Кризата с мигрантите води до много проблеми с нелегалните мигранти. Има и легални мигранти, които идват от Азия, преминават към скандинавските държави и след това пресичат границата на Латвия. Латвия се ангажира да похарчи 2% от националния си бюджет за 2018 година за въпросите на отбраната. Бих искал да задам въпрос на госпожа заместник председателя на комисията, може би и на участниците. Някой от вас смята ли, че има единен отговор на защита на външните граници? Тук не говоря само за Средиземноморския регион. Съвместния интерес на Европейския съюз означава да защитим и отделните интереси на държавите. Членки, благодаря. Благодаря ви. Темата за сигурността действително се появи нееднократно в обсъжданията вчера. Следващият Въпрос ще дойде от господин Шашин от Полският парламент. Е, Bardzo dziękuję, е, szanowna pani przewodnicząca, е, szanowni... Благодаря много, уважаема, уважаеми госпожо председател, уважаема госпожо заместник председател, госпожи и господа. Днес говорим за промяна по отношение на приходната част на европейския бюджет. Преживяваме особен момент, защото сме изправени пред Брексита. Ситуацията въобще не ни радва. Бихме искали нещата да се развият по друг начин. Сега говорим за промените в бюджета, не за това, защото имаме един нетен платец по-малко в Европейския съюз. Темата така или иначе е на дневен ред. Мисля, всички сме съ съгласни, че при това положение трябва да обмислим и механизмите за корекция. Това ми се струва съвсем нормално. Този механизъм на корекции от според Полша не е задължително положителен, защото означава, че това, което внасяме в Европейския съюз, надхвърля реалните ни възможности. Трябва да поговорим за смяна на този механизъм. Може би да помислим за промяна в разходната част на бюджета. работим с страни, които поемат и трябва да приемат мигранти в момента. Може би този механизъм за корекции трябва да отчете това. Що се отнася до реформата, за която вече говорихме, мисля, че можем да погледнем как какви да бъдат вноските на отделните държави членки. Може би в хода на преговорите по бюджета можем да внесем известна модификация. Разумно е да помислим и за нови източници на финансиране. Готови сме да обсъждаме нови предложения до които да се стигне в хода на преговорите. Всички предложения, които могат да се явят тук, не бива обаче да натоварват твърде много новите държави членки. Ние сме различно економически силни, различно и заможни, ако щете, и мисля, че би било по-добре да се помисли за данък върху финансовите операции или за ДДС в заключение ще кажа, нека не тръгваме в посока към по-голямо натоварване. А сега председателя за последното изказване, като се извинявам на онези, които няма да получат думата, но вече времето много напредна, 11 без 10 е, трябва да имаме време ли слушаме отговорите на госпожа Георгиева, така че последното изказване е на госпожа Солин. Е, от Словения, член на Европейския парламент. Още веднъж поднасям извинения на тримата, записали се за изказване, които няма да получат думата. Ще ви чуя следващата сесия. Хваля туди за все подарка. Много и благодаря, господин председател. Благодаря и на заместник председателя Георгиева за встъпителните думи. Много беше права тя като каза, че си заслужава да се разходват средства на европейско равнище, ако те могат да се разходват по-добре на това ниво в сравнение с, европей... с националното ниво. Когато говорим за изпълнение на бюджета, трябва да говорим за изпълнение както на европейско, така и на национално равнище. Как може да подобрим настоящата система? Как можем да я променим и да намалим бюрокрацията? Разбира се, обсъждаме и темата за собствените ресурси, как да съхраним бюджета, но за целта имаме нужда от политическа воля от страна на държавите членки не споменаваме достатъчно въпроса за данъчната хармонизация и се питам, има ли нещо да кажете по този въпрос? Струва ми се, че съкръщаваме както националните бюджети, така и бюджета на Европейския съюз. Имаме много проблеми с избягването на данъчно облагане, данъчните измами и бих искал да чуя вашето мнение, как според вас може да се борим срещу това явление. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви. Сега отново ще ви дам думата, госпожо заместник председател. Много въпроси ви бяха зададени, както от членове на националните парламенти, така и от членовете на Европейския парламент. Ще оставя на вашето осмотрение да изберете на кои от тези много въпроси ще се спрете. Ще ви помоля да се придържате към предвидения график. В момента е 10 часа и 52 минути, така че ви моля да се впишете в рамките на 8 минути. Благодаря ви. Госпожа Георгиева, разбира се, ще се впиша в отделеното ми време, защото смятам, че членовете на групата на високо равнище ще имат по-интересни неща да кажат в следващия панел. Започвам с въпросите, които бяха пряко Отправени към мен и ако ми остане време, ще се спра на някои от темите от по-общия дебат. Беше ми зададен въпрос за Брексит. В встъпителното си изказване вече явих, че резултатът от референдума в Обединеното кралство започва един цял дебат от, относно отстъпката за Обединеното кралство, която разбира се пряко засяга приходите на бюджета на Европейския съюз. Но се задава и въпроса какво ще се случи с бюджета като цяло, когато и ако един от членовете на Европейския съюз напусне съюза, какво ще се случи с бюджета като цяло. Мога да ви кажа какво ще се случи като сочен план през едните две години и половина освен а, емоционалните последици и начинът по който дали се от нас преживяват случващото си е като загуба, през следните години и половина нищо няма да се случи, защото докато Обединеното кралство е член на Европейския съюз, всички права и задължения по отношение на бюджета на съюза продължават да са в сила. А какво ще се случи след това? Всичко зависи от е, форматът, който ще при, възприемат отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз, в частност по отношение на бюджета. Така че днес мога само е, да излезем с хипотези, е, какво може да се случи, а предпочитам да не го правя. Разбира се, ще е, разгледаме всички финансови аспекти на отношенията ни с Обединеното кралство и разбира се, вече много внимателно разглеждаме всички тези аспекти но знаем какво предлага Обединеното кралство под а, формата на отношение, но какво точно имат предвид те към момента няма как да кажем. Първото изявление на хазната на Обединеното кралство по отношение на бюджета на Европейския съюз беше доста окоръжаваща, защото те успокоиха всички бенефициенти, бенефициери на бюджета, особено по програмите с научно развойна дейност и други дългосрочни проекти, ще могат да разчитат на средствата, идващи от бюджета на Въединеното кралство до края на на многодишна финансова рамка, т.е. до 2020 година, което показва, че а, и в Въединеното кралство си дават сметка, че тези средства се използват за а, проекти, които са от а, общ интерес, включително интерес на Въединеното кралство. Това, което мога да кажа по темата към момента. Следващия въпрос, който ни беше отправен прако, беше как се отнасям към системата за финансиране на бюджета на Европейския съюз, които се основават върху данъчното облагане, при положение, че повечето от собствените ресурси на Бюджет на Европейския съюз идват от данъците върху труда, а голям брой от гражданите на Европейския съюз се сблъскват с проблеми на пазара на заедостта и не пускат страните си по происход. Тук се стига и до темата за хармонизацията, която е много важна тема. И аз лично смятам, че трябва, както и много други, Смятам, че трябва да подобрим нашата си система не само заради демографското измерение, но включително и заради него. Имаме нужда от една данъчна система, която да подкрепя инвестициите в европейската економика, подкрепя преодоляването на сериозните платификации, по които сме изправили, изправени. Аз лично съм еколог по образование, затова няма да се чудите, ако ви кажа, че налагат удачно облагане върху замърсяващите технологии, върху въглерода е една добра идея, поне по мое мнение. И от тук веднага ще ви кажа, че ние на европейско в Европейския съюз имаме роля на хар... данъчна хармонизация по отношение на ДДС, например, но като цяло тази наша роля е доста ограничена. Данъчното облагане си остава национален, национално правомощие и затова много внимателно се изказваме изобщо по темата. Моята лична позиция би била, че в контекста на дискусията ни за собствените ресурси на бюджета на Европейския съюз би било добре да видим как можем да променим данъчната основа, защото ще бъде по-лесно да се въведе нов собствен ресурс в който да е всъщност нов данък, като, например, нов общ корпоративен данък или данък върху въглерода. Имаме нужда от нов собствен ресурс, който да бъде нов данък или пък да се промени малко системата за ДДС. И тук стигам до много друг важен коментар. Някои хора имам това впечатлението, че когато говорим за собствени ресурси, ние искаме да задължително повече средства за бюджет на Европейския съюз. Не, това не е част от мандата на нашата група на високо равнище. Ние търсим начини да заместим един вид ресурси с други. Едновременно с това, ако Европейския съюз получи нов мандат по отношение на гранична контрол, например, или сигурността, което изисква намаляване на разходите на национално равнище, прехвърлянето на тези разходи е, на европейско равнище, тогава ще трябва да разгледаме този аспект. Към момента по отношение на опазването на външните граници в Европейската комисия. Продължаваме да смятаме, че това е основният ни приоритет. Продължаваме да финансираме тази, тези усилия в рамките на ограничените средства по настоящия бюджет, чрез създаването на новата европейска грана, брегова и гранична охрана. Но трябва вече да се обсъди въпроса къде е по-добре да се финансира защитата на въщени граници на европейско равнище или да се всяка държава членка сама да го прави и да се бори с трудностите и ограниченията, с които неизбежно ще се сблъска. И тук се връщам отново на казаното от а, мой предшественик. Вярно е, че през 2011 година господин Левандовски а, от бюджетния рай попадна в бюджетния ад, което това действително се случи. Но през 2010 година все още разполагахме с напълно достатъчен бюджет, след което всичко се промени. Но а, за да подчертая казаното от него, Вярно е, че има много неразбиране, много голямо объркване за това какво представлява бюджета на Европейския съюз в момента. Да, в миналото, преди 2010 година имахме повече пари, отколкото е, можехме да изразходваме и затова действително финансирахме някои много глупови проекти, просто за да може по някакъв начин да разходваме страната, но да разходваме средствата. Но това време отмина. Сега вече подбора е много строк, за да сме сигурни, че финансираме само смислени проекти. И мога да ви кажа, че равнището на контрол в Европейската комисия надвишава далеч всичко, което съм виждала преди това. Опитваме се да направим всичко възможно, за да намалим и равнището на грешки, което също не е широко познат факт. Е, правим го непрестанно и освен това много успешно коригираме грешките. Тоест, ако вземете предвид и направените корекции в края на съответната програма, равнището на грешка след всички направени корекции в момента се движи някъде около прага на материалните грешки 2%, дори в някои случаи е по-ниска. Така че като цяло има един прекрасен бюджет. Трябва само да се уверим сега, че той се финансира по устойчив начин и че продължаваме да сме, да да много качествено и много сериозно е, да проверяваме, да контролираме за какво се използват средствата на нашите данекоплатци. Благодаря ви. Надхвърши времето си за 30 секунди, но бяха много важно уточнение направихте през тези 30 секунди. Благодаря на всички ви за участието в а, тази част от панела. Сега продължаваме незабавно с третият ни панел. Както знаете, няма да има почивка. Има кафе и чай пред залата. А сега бих искала да поканя сред нас четиримата панелисти, които ще вземат участие в следващата ни сесия. So we are, we are moving to the... И така продължаваме с третият и последен панел от нашата конференция. И този панел съвсем уместно ще бъде посветен на въпроса за постигането на по-добра съгласуваност между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети на държавите членки. Господин Левандовски съвсем а, своевременно ни припомни още веднъж а, недостатъчният размер на бюджета на Европейския съюз, 2% от а, всички обществени разходи минават през бюджета на Европейския съюз. Или казано с други думи, 98% от обществените разходи се осъществяват на национално, регионално или местно равнище в държавите членки. Което пък от друга страна значи, че постигането на добра съгласуваност между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети е от ключово значение. Не знам дали има друга област на политиката, дали изобщо има някаква политическа област, в която бюджетът на Европейския съюз да може да функционира самостоятелно. Бюджетът на Европейския съюз винаги се допълва в някои случаи на много високо равнище с разходи на национално равнище. Така как може да се постигне по-добра съгласуваност между бюджет на Европейския съюз и националните бюджети? Това е темата на третият ни панел. Отново имаме четирима панелисти, двама представители на националните парламенти и двама членове на групата на високо ниво. Започваме с госпожа Сигани, председател на Комисията по европейски въпроси в Латвийският парламент. Тя е станала член на Европейския парламент през 2010 година, след като е имала много богат професионален опит. Следващият е, оратор ще бъде господин Трашковски, заместник е, председател на Комисията по европейски въпроси на Полския парламент, И вие сте член на Полския парламент от 2015 година. Преди това сте бил член на Европейския парламент и сте заемали поста на министър в собствената си страна. Следващият ми ще бъде Клеменс Фуст, член на групата на високо ниво. добре познат професор и председател на института ИФОК. И не на последно място, по важност, господин Алан Ламасур, е, член на групата на високо ниво, член на Европейския парламент с огромен опит в е, тази област, който също така беше и председател на Комисията по бюджети е, в, тук в Европейския парламент. Също така е заемал и министерски пост, отговарящ за бюджета във Франция. Добре дошли на всички паналисти и без повече забавяне давам думата на госпожа Сигане. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви е, за това, че организирахте тази прекрасна дискусия. За мен цялата тази дискусия и е, изказванията на членовете на Съвета парламент, на Европейския парламент и на членовете на групата на високо равнище са ни много полезни, за да си дадем цялостна позиция по въпроса. Затова ще се опитам да ви представя позиция на нашия национален парламент по редица въпроси, които вече бяха споменати. Едица от вас засегнаха въпроса за нуждата да има доверие и надежност на бюджета на Европейския съюз. Преди да навлезем в истинската дискусия за нуждата от нови собствени ресурси на бюджета на Европейския съюз. И по въпроса за доверието в бюджетите на Европейския съюз е тема, по която националните парламенти могат да изиграят много важна роля. И тук бих искала да припомня на колегите от националните парламенти, че именно ние, националните парламенти, се противопоставихме на идеята за създаването на Европейската прокуратура тази Европейска прокуратура е предвидена в доклад на Европейския съюз и целта е и ще бъде да разследва случаи на злоупотреби и измами със средства от бюджета на Европейския съюз. Но именно ние, националните парламенти, се противопоставяхме на създаването на този орган, защото смятаме, че ще загубим голяма част от правомощите си в областта на, на правоприлагането. Изпусквали сме се и преди в случаи, в които националната прокуратура се оказва не достатъчно подготвена да се справи с случаи на злоупотреби с средствата за европейския бюджет, чисто просто защото те не разполагат с необходимите компетенции, за да следват подобни случаи. Много бях окоръжена от това, което каза госпожа Георгиева, а именно, че има много ниско равнище на злоупотреби и измами с средства от бюджета на Европейския съюз. Но пък все пак има такива случаи и нашите граждани са запознати с тяхното съществуване. И затова би било добре да постигнем напредък по създаването на Европейската прокуратура. Втората ми забележка е свързана с политиката на сближаване. Редичи от нас споменаха политиката на сближаване, която се прилага в рамките на Европейския съюз. Знаем, че има и група на приятелите на политиката на сближаването, която насърчават тази политика. И понякога се остава впечатление, че тези приятели на, на политиката на сближаване искат безкрайно да продължават да се възползват от нея и тя никога да не приключи. Както вече казах, чухме и вчера, Политиката на сближаване се оказва от огромна полза не само за страните приятели на сближаването, но за всички останали държави членки на Европейския съюз. Госпожа Георгиева днес спомена колко важна е политиката на сближаване за доброто функциониране на вътрешния пазар. Колегата от Литва днес също спомена фактът, че голям брой граждани се възползват от възможността да пътуват възможността за трудова мобилност и са напуснали собствените си държави членки, за да работят в други държави членки на Европейския съюз. Ако не разполагахме с политиката на сближаване, ми се струва, че прехвърлянето на работна ръка от новопоседеници държави членки към след държави членки ще, ще да бъде още по-силна тенденция. Политиката на сближаване също така е и много важен инструмент за модернизация в страните от приятелите на политиката на сближаване. Както вече беше споменато, инвестициите идващи бюджет на Европейския съюз в нашите държави членки се контролира с много по-голяма строгост в сравнение с средствата, които се разходят по националните ни бюджети, което води до модернизация на нашите държави. Обмисляме как можем да се подобря инфраструктурата, как може да се оценяват и планират по-добре инвестициите. Тоест инвестициите, финансирани от бюджет на Европейския съюз, направиха нашите собствени е, национални инвестиции по-устойчиви. но факта, е, че политиката сближаване в някои случаи води и до зависимост от безвъзмезни средства, както казва и госпожа Георгиева. И както виждате, голяма част от бенефициерите по политиката които са получили грантове, всъщност не са в състояние е, да са достатъчно конкурентно способни, когато се стигне до финансовите инструменти, които в момента е, се прилагат на европейския гранище, защото до момента те са свикнали е, с грантове. Така че трябва да видим как може да се преодолее това положение, независимост от безвъзмезните плащания. На този теб също така смятам, че не бива да нападаме те наречените приятели на сближаването, които се държат егоистично и винаги се борят за своята част от бюджета, а по-скоро би трябвало да обмислим как тази политика може да стане по-устойчива, когато съответните държави членки достигнат нужното равнище на развитие. Така е цялата идея на политиката на сближаване. В някакъв момент приятелите на сближаването би трябвало да са в състояние сами да финансират собственото си развитие. И на този етап, както каза и госпожа Георгиева, е много важно всички тези държави да продължават да получават средства от бюджета на Европейския съюз. В някои случаи тези средства представляват над 50% от средствата, които те разходват за развитие. Та бяха няколко коментара, показаното към момента. Разбира се, с удоволствие ще последя по-нататък дискусията. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря за вашето интересно изказване. Сега ще да чуем господин Търсаковски. Здравейте всички! Понякога имам странното усещане на дежавю. Работил съм в Министерството на интеграцията в Полша през 90-те години следяхме бюджета 2000-2006 година в периода 2007-2013 година работех като съветник в парламента. Тогава участвахме обсъжда в бюджет от тогава. За първи път срещнах и с Ален Ламасур. А, така че дебата ми е познат. И все пак нещата се движат. Очевидно някои Малко поуки вече са извлечени. Има място за оптимизъм. Всички знаем целите на реформата, но трябва да ги повторим. Първо, са, са съществуващите приоритети на базата на общия принцип на европейска интеграция. Солидарността не е въпрос на благотворителност. Това е част от темелите на нашата идентичност. Трябва да осъзнаем обаче, че новите предизвикателства предизвикателства пораждат нови приоритети. Нека не се заблуждаваме, нуждаем се и от двете. Само е, е, едностранно няма да постигнем консенсус за реформата. Знаем, че Съюзът в момента е в много деликатно състояние и с, е, както казват американците, искаме да видим парите и това очакват и хората. Имаме ли проблем с легитимността в Европейския съюз? Според мен да. Подрити са основите за общността. Няма чувство за общност. Трансфери, какви трансфери, като няма общност, като нямаме солидарност, за какво са ни преводи на пари. И точно това налива вода в мелницата на популистите. За това се нуждаем от доверие и за това са толкова важни срещи като днешната, защото се постига синергетичен ефект с националните парламенти. Иначе няма да напреднем. Знаем, че европейския бюджет е задължителна задача. Трябва да намерим специални решения в условията на строг, защото ние се нуждаем от инвестиции като слънцето и въздуха. И това се отнася за всички европейски държави. И тук европейския бюджет е много важен. Говорим за добавена стойност, както говорим за сякаш повтаряме повтаряме заклинание или мантра. Е, всички ние обаче разбираме по различен начин добавената стойност. Трябва да постигнем консенсус и както казах в началото, да, това сме го виждали, но нека не се заблуждаваме. Ние се учим. Погледнете новия европейски бюджет. Да, има нови моменти, има добавена стойност. Молим какво да кажем на хората. Е, хората вече знаят, че трябва да има различен подход. Е, знаем, че се нуждаем от иновации, от разумно използване на бюджета, да подпомагаме растежа на економиката. Не е както до сега, не е както в миналото. И все пак е, парите не се пилеят. Може би има какво да се желае, но да не се заблуждаваме парите не са пропилени. Във всички наши страни резултатите и опита е положително. И излезте от големите полски градове Варшава, Краков, идете в провинцията и може да видите, колко а, положителен е ефекта в, от европейските пари и това е растеж за цяла Европа. Погледнете Великобритания, това, което става паниката в определени райони, е, където популистите казваха, напуснете и нямате грижа за пари централното правителство ще ви дава. А изведнъж се оказва, че може би няма да има пари за здравно, здравната система, може би Корнуол няма да е така добре финансиран като регион, както от Европейската банка. И така, говорим за синергетичния ефект между националната и европейския бюджет. Тук има противоречие и за това трябва да говорим по този въпрос, защото категорично се нуждаем от по-голям синергетичен ефект и едновременно с това няма нужда да се прехвърлят правомощия, което явно тревожи държавите членки. Но това, което задължително трябва да направим, да изведем приоритетни действия в синхрон трябва да преодолеем бариерите между европейските и национални бюджети. А европейско, европейското економическо управление дава големи възможности. Понякога, като говоря с колеги от националните парламенти, те говорят, ми това става някъде. Не, ние трябва да се захванем, за да постигнем с енергетичен ефект. Единствено така можем по-добре да използваме парите и да не дублираме разходи. Парите за сближаване, за финансиране, изисквания и по-добра координация. Да, Говорим за с, с, обмен на информация, за поставяне на данни, параметри. Добре, но трябва да отидем по-далече, особено в годишните програми. И последното, което искам да кажа и има европейски законодателни примери. Например, Хоризонт 2020, структурните фондове, когато става дума за постигане на синергетичен ефект, има на какво да стъпим. И за това трябва да го сторим, да използваме примера на националното бюджетиране в е, европейски мащаб, да разговаряме не просто да, да, да говорим с енергетичен ефект, а да го постигнем. Благодаря, казва председателят. Благодаря и за съвсем конкретното изказване относно сближаването и с енергетичния ефект за това, че съществуват и можем и трябва да ги използваме. Следващия е господин Фуст. Благодаря, добро утро. Каза се, че европейския бюджет е малък. Е, това до някъде е вярно, ма до някъде, но до някъде не е верно, защото трудно можем да сравняваме европейския бюджет с бюджета на федерациите, но всичко е въпрос на преценка. Всички сме съгласни, че живеем във времена на сериозен бюджетен натиск от правителствата, за това всяко всеки разход трябва да се следи внимателно. Не можем да пилеем пари. И сега, за европейския бюджет. Каза се и е вярно, че ако направим едно, ще постигнем добър резултат, да речем движение, мобилност на изследователски кадри, по-голяма сигурност и така нататък. Това са все политики от общо европейски интерес. Да, така е. Това са политики, които носят добавена стойност. Те не могат да се осъществяват а, а, само на ниво държави членки, но има много разходи, които не водят до резултат. Около 40% от бюджета отиват в а, залязващия а, аграрен сектор и е, тук е, добавената стойност е много малка в редица държави членки. Редица държавите биха могли да поемат тези разходи, ако искат, но не е само това. И, има и други примери в моята страна, в Германия, се финансират водни резервуари в Бранденбург. Но провинцията може прекрасно да се, спа, да се справи. След това рекуперирането и възстановяването на бивши мини, каменовъглени мини в Нюрнберг, например, също е напълно по силата на провинция Бавария. Няма европейска добавена стойност. Защо е, Европейския съюз го прави? Това е заложено в процеса, процеса на бюджетиране. Тоест, какво става? Всички ние, всички държави членки вкарват парите в общия казан на първия етап. На втория етап всяка държава членка се опитва да получи колкото може повече. Какво ще направите като финансов министр, ако имате избор между проект който генерира добавена стойност за целия Европейски съюз и другия проект, който няма нулева стойност, но ви дава пари на вашата страна от едно евро получавате 50 цента за собствената си страна, а, отколкото срещу едно евро, евро да получите три за цяла Европа, защото в такъв случай на вашата държава членка се, ще се полага 10%. процента. Така че имаме системни пропуски в нашия бюджет и трябва да ги преодолеем. Това не е свързано чак толкова с това какво прави комисията, Европейския парламент и така нататък. Не, говорим за действията на държавите членки. Индивидуално те са абсолютно рационални, но колективно нещата не са организирани добре и мисля, че трябва да сменим това. И нека започнем с приходната страна. Ако въведем други изходи, а, източници на финансиране, не е, е, БВП, а да речем някакви данъци, тогава всички държави членки и Европейския съюз ще иска да си получи парите обратно. Моя въпрос и призов, призив към всички вас, особено националните парламентаристи, е да напълним казана, но трябва внимателно да обсъдим разходната част. Не държавите членки да се опитват да си получат парите обратно, а да накараме хора от европей... не, трябва да вярваме на европейските институции, които ще насочат парите към насъщни нужди на Европейския съюз и раз... изразходване в полза на всички нас. Това може да е Европейския парламент. Не е сега момента да навлизаме в детайли. Но аз мисля, че европейските държави членки могат да имат по-малък, но по-ефективен бюджет за европейски дейности, сближаване, миграция, защита, е, сигурност и така нататък, а не за отделни национални проекти, които не носят полза. Благодаря ви. Thank you, uh, thank you uh, very much uh, for... Благодаря ви за тази неважна, а съществено важна тема, която повдигнахте. Сега да чуем господин Ламасур. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да добавя един допълнителен аспект, към всичко, което споменаха от личните а, оратори, които взеха думата преди мен, най-вече господин Фюст. Няма да отговарям на скандалната нападка, която беше направена към французите чрез критиката отправена към общата селскотопанска политика. Нали? Не това е темата ни днес. Но иначе споделям всичко казано от вас. Много е странно, но има един съществен елемент от днешната тема, на който никой не отделя внимание. Нито Европейския парламент, нито Европейската комисия, нито националните парламенти. А именно, как едно евро похарчено в Брюксел да не донесе до увеличаване на тежестта върху данокоплаците, а по-скоро до намаляването на тази тежест. Да не забравяме принципа на субсидиарност в финансовата и бюджетна сфера. На европейско равнище обсъждаме само теми, които могат да доведат от по-голяма полза, ако се намеси Европейския съюз в сравнение с случаите, в които се обсъжда на национално равнище, което означава, че едно евро похарчено в Брюксел трябва да доведе до 3, 4, 5, 28 евро в държавите членки. Желая да поставя акцента върху този момент, защото вече на общностно равнище са прехвърлени някои правомощия, политически, административни и такива. Над 20 административни агенции създадохме. Вместо да имаме 20 и седем национални агенции за железопътната сигурност, сега имаме една европейска такава агенция. Ако управляваме добре цялото, трябва да се стигне до спестявания в държавите членки. По същия начин, когато създадохме Европейската служба за външна дейност или така наречената дипломатическа служба, това трябваше да доведе до спестявания за държавите членки не до там се стигна навсякъде, поне не в моята държава, когато бе създадена външната служба, в която трябва да има 3000 или 4000 длъжностни лица. Министъра на външните работи по това време събра всички длъжностни лица във Франция и им каза, не се безпокойте, няма да намалим персонала във Франция, никой няма да загуби работата си. Това е начина по който не трябва да се гледа на европейската администрация. В момента създаваме гранични, гранична охрана в Европа. Ето, отново възниква същия въпрос. Това допълнителни разходи ли ще бъдат? Допълнителна група към вече действащите гранични служители в държавите членки ли ще имаме? Или в средносрочен и дългосрочен план предвиждаме този граничен корпус да стане европейски, което да ни позволи да избегнем дублирането на тези функции? Това са, разбира се, допълнителни правомощи, които трябва да бъдат отпуснати на Евроюст и Европол. Много е важно да се отговорим на този въпрос. Ако искаме да създадем нови ресурси, за да подхраним европейския бюджет, то тогава е нормално националните парламенти и медиите и гражданите да попитат, ама защо а, създавате тези данъци, за какво ще отидат те. И ще кажат, ами Брюксел винаги иска повече пари и европейските денокупаци плащат. Физическите лица или предприятията. Затова трябва да покажем, че всеки път, когато се прехвърлят някакви правомощия към Брюксел, се прехвърлят и средствата а, за това. И в крайна сметка това трябва да намали данъчното бреме за европейските данакоплаци. Никога не трябва да се стига до увеличаване на тежестта за дънакоплаците. Предлагам да се създаде мрежа на сметните национални палати и европейската. Разбира се, националните парламенти, Европейския парламент също ще участват, за да може да контролират резултата. Обикновено срещаме съпротива на това предложение. И тази съпротива не е политическа. Ние тук сме избрани от гражданите. Нашия политически интерес и в интерес на европейските данакопаци е да се намали данъчната тежест. Тази съпротива ще дойде от националните администрации и от техните представители. Във Франция, както и в други държави, Европейския съюз се слави с скъпата си цена. Ние струваме скъпо това е една бюрократична институция, която струва скъпо. Това е мнението на Франция за Брюксел. Да, но има 50 хиляди длъжностни лица в Брюксел, които нямат никаква възможност да вземат решение. Те само правят предложение, но не могат да вземат решение. И имаме 5 милиона длъжностни лица в Франция, които имат делегирано право да вземат решение. Затова трябва да насочим вниманието си към истинската тема, а тя е как Европа ще ни позволи не да харчим повече, а да спестим повече, да намалим данъчното бреме върху европейските данакоплатци. Това е темата, по която трябва да работим заедно. Euh, Благодаря ви, господин Ламасур, за това, че ни напомнихте някои важни бюджетни принципи. Те са от изключително значение. Благодаря ви за това, че споменахте този аспект, към който се стремим, но не е лесно да постигнем. Групата на високо равнище ще може да направи е, разтърсващи предложения в това отношение. Идеята е обаче да има последователност между националните бюджети и европейските такива. Позволете ми сега да дам думата за въпроси и коментари. Първият в списъка е Питър Грант от Обединеното кралство. Mr. Grant. Господин Грант. Warren Guterres, uh, thank you very much, sir. Can I begin by... Благодаря ви, господин председател. Аз а, не представлявам Обединеното кралство, което пожела да напусне Европейския съюз. Но не може да си представите до каква степен всички сме притеснени от това, което се случи. Британското правителство все още не осъзнава какво е направило. Просто стои и повтаря, напускаме Европейския съюз. За мен е гордост да служа на нация, която допринася 62% в бюджета на Европейския съюз. Вчера чухме някои от фактите, които доведоха до това катастрофално решение. Десетилетия имаше поредица от провали и британските партии се опитваха да използват като довод членството на Европейския съюз за тези провали. Сега е, е, когато говорихме за цената на всичко, се оказа, че ние не ценим нищо. Е, всички се притеснявахме от цената, която ни струваше членството на Европейския съюз и никой нямаше представа за ползата на това членство, ползата за всеки един гражданин. Вчера министър-председателя на Обединеното кралство заяви, че е добре да продължим да бъдем част от вътрешния пазар. В Шотландия никога не сме се съмнявали, че трябва да бъдем част от Европейския съюз и от вътрешния пазар. Много политици на Обединеното кралство разглеждаха проблема за миграцията. Вие представлявате а, други държави и а, също знаете, че има хора, които желаят да дойдат да живеят при нас. И ние трябва да гарантираме а, бъдеще на всеки един човек, който дойде в нашата държава. В Средиземноморския регион настъпи истинско бедствие с тези нахуващи мигранти, нещо, което на нас ни бе спестено. През последните два дни много бе казано за грешката, която допускаме, когато говорим за нетна полза. И тази грешка беше допусната по време на референдума в Обединеното кралство. Никой няма интерес да получават същото, което внася. Двупроцентовата малка грешка в европейския бюджет са а, някакви евро, които не са от толкова голямо значение. Важно е да има демократична легитимност и да има полза за хората. Нашият народ е суверенен и той реши да не бъде част от Европейския съюз. Моля ви, не ни карайте да напускаме и нас. Благодаря ви. The next, um, the next speaker is Madame Pires. Госпожа Пирес от Португалия е следващата. А Уния Европея в intensiva. Е, Благодаря ви. Както вече бе казано по време на семинара, Европейския съюз е изправен пред едно от най-големите предизвикателства в историята си. Проблемите са много. Мигрантите, младежката безработица и така нататък. Отговор обаче на тези проблеми няма. Не само бюджетен отговор, няма никакъв такъв. Какъв е политическият отговор? Ценностите на Европейския съюз се провалят и все още нямаме истинска представа за държавите, които ни заобикалят. Как можем да служим за пример и да покажем на околните, че можем да инвестираме добре – Хората не вярват вече на това, което се прави на европейско равнище. Говорим за нови модели на финансиране. Някои от предложенията са добри, като например облагането на емисиите. Но не трябва ли да насочим вниманието си на две неща? Първо, метода на вземане на решение, начина на оформяне на бюджета. Към момента той се оформя по недемократичен начин. Хората не получават информация, те не знаят а, а, как точно бива формиран той. И на следващо място, какви са политическите цели, които обслужва бюджета? Важно е да си зададем и този въпрос. Важно е да се вслушате в националните избранници, в гласа на националните депутати. Добре е да говорите за програма за младежка заетост, но ако се погледне подробно а, как са разпределени финансите, се вижда, че всъщност приоритет е сигурността, а не младежката безработица. Заключение. Смятам, че трябва да има по-голяма последователност, да се гарантира връзката с народните избраници и с а, гражданите. Необходимо е да се направи така че всички държави да бъдат равни. Не трябва дадени държави членки да се налагат върху останалите. Да, в трудно време живеем, тероризма е заплаха в много държави, нека да помислим как ще изиграем козовете си, нека да действаме по-последователно, да работим заедно и не едни държави да се налагат на други. Благодаря, госпожо Пиренс. Следващия господин Манка от Европейския парламент. Chcel by som môjmu milému kolegovi z Veľkej Británie odkázať, že aj v mojej politickej skupine sú všetci... Благодаря ви, скъпи колега от Обединеното кралство. Бих искал да се обърна към вас в моето политическо семейство британските членове са напълно съгласни с вас. По едно време господин Камерън заяви, че един от приоритетите на Обединеното кралство е да запази единството на Обединеното кралство, така че то да не се разпадне. Знаем, какво, каква изненада и какъв смут настъпи в Обединеното кралство, когато станаха ясни резултатите от референдума. И аз разбирам, че вашата страна ще направи всичко, за да остане в Европейския съюз. Искрено се надявам, че няма да се стигне до там. Надявам се също това да послужи урок за другите е, държави. Относно европейския бюджет, смятам, че в него има много по-малък процент грешки, отколкото в националните бюджети. А, тук не става въпрос за измами. Ако а, малко предприятие изиска средства по европейски програми за научна и развойна дейност и ако това малко предприятие е част от голям консорциум, то тогава ако е имала грешка при заявлението, малкото предприятие ще трябва да върне средствата, но този случай е просто неправомерност, но в никакъв случай не представлява измама. Днес се опитваме да се справим с връщането на много по-малки суми, отколкото в миналото. Необходимо е да продължим да работим заедно с националните бюджети, за да може бюджета да се прилага правилно. Само по този начин ще стане ясно за какво служи Европейския съюз и само по този начин ще се върне растежа в Европа. Относно финансирането на двете седалища. Аз направих някои сметки тази сутрин. 4 евро на секунда струва финансирането на двете седалища. Ако заедно а, успеем да решим проблема, то тогава ще стане наистина ясно за какво служи Европа. ще може да се отпуснат значителни средства, да се спестят, ако успеем да се споразумеем за мигрантите или за сигурността. Ще спестим 500 пъти повече средства, ако поступим по този начин, в сравнение с закриването на едното седалище на Европейския парламент. It's not in der Tat, es geht ja nicht vom Grundsatz her. Благодаря ви. Е, в случая никой не казва, че просто желаем да получим повече средства. Говорим за нови е, източници за европейския бюджет, собствени източници. Приходоисточници, които да гарантират прозрачност за европейските граждани така че те да могат да подкрепят европейския проект. Мисля, че всички сме чували подобни критики в а, нашите държави. А, би било много по-добре да действаме по този начин, а не да навлизаме в джунглата на регламентите и така нататък. Разбира се, че не можем да обсъждаме приходите без разходите и всъщност предизвикателствата почват именно от разходите. Разбира се, професор Фюс, можем да говорим за това. Нуждаем ли се от такава аграрна политика? Какво е положението в селските райони, особено в трудни времена? където не, си задав, не смеем да си задаваме въпроси какви какви монополи сме въвели в а, определени големи вери, вериги. А, понякога фирмите са изоставени при една криза когато 75% от доходите им са от Брюксел, се питаме какво произвеждат. Въпросът е труден. Ако кажем, връщаме всичко в държавите членки, добре, но това ще доведе до фалити в редица държави членки. В е, кохезионната политика има редица примери и от Германия. Аз самия го знам от моята провинция. Е, когато обсъждахме бюджета, е, мое, помолих Министерството, покажете ми проекти от предходния период и след това е, се отказах да ги посетя. Те не са устойчиви. Тоест възниква въпроса какво правим с козихохизионната политика. Трябва да говорим за това. Поставяме ли акценти за растеж, за заетост, дали този концентриран, съсредоточен подход е най-правилният. Дали не е по-добре да го обвържем по-скоро с устойчивото стабилизация на еврото. Конкретни препоръки по страни. Едни се нуждаят от инфраструктура, другите обаче трябва да инвестират в образованието или дали да не помислим какви са основните потребности на определени държави членки, след като толкова се бавят нещата с инициативата за ето за младите. Може би трябва да подготвим структурите в къщи е, за прилагане на тези приоритети. Иначе ще говорим за загубено поколение и няма за какво да говорим за економиката на определени държи и Ален спомена за агенциите. Две неща искам да кажа, господин председателю съвета много разумно избягва този дебат, е, когато, защото агенциите се нуждаят е, от е, национални бюра. Например, безопасност на храните. Имаме две такива агенции, но прекрасни са, но едната ни е в повече. И Накрая, кохерентност и изближаване на последното на последния кръг се спомена. Сигурността и безопасността са тясно свързани. И като говорим за член 78 и до 80 от договора, трябва да помислим и по тези въпроси. Нека да си кажем, бюджета е общо предизвикателство и онези, които имат повече външни граници и онези, които посрещат повече удри от миграционната криза, трябва да получат знак за солидарност и от европейския бюджет. Благодаря. Thank you. Thank you much, Много благодаря, господин Бьоге. Госпожа Госпожо Аяла Сендер, поискахте думата по време на предишната сесия, но нямаше достатъчно време за да, да ви я дам. Искате да ли да вземе думата сега? Плиз. Си, грация, сеньор президенте. Си, porque la verdad es que... Благодаря ви, господин председател. Действително, предвид участието на господин Ломасов в този панел, бих искала да взема думата сега. Но ми позволете най-напред да реагирам на казаното от господин Фуест и мнението на някои експерти на националните правителства по отношение на бюджета на Европейския съюз, също тяхната позиция по отношение на този бюджет. Струва ми се, че някои от тези изказани мнения са напълно нереалистични. В някои случаи дори чуваме абсолютно погрешни твърдения. Да вземем, например, качеството на водите. Знаете колко сериозен е проблема с замърсяването на почвите. Знаете, че държава, че Германия е държавата членка, която най-много се възползва от разпоредбите на законодателството за опазване на почвите. Така че нека се пак и националните, и колегите от националните парламенти, и експертите от националните правителства от време на време да си припомнят за всички тези положителни неща, които идват от европейското равнище. има често случаи на блокаж и е, тези ситуации трябва да се преодолеят с общи усилия. Това, което правим ние на европейско равнище, винаги е в интерес на европейските граждани. Но искам да повдигна един друг въпрос. Имаме много сериозен проблем с е, бюджета, проблем, който е свързан с е, всички въпроси, които бяха споменати днес. във вашата страна има много сериозен излишък, който не може да бъде прехвърлен към бюджета на Европейския съюз. Господин Фуест, вие сте специалист на економическото състояние на вашата страна, на Германия, така че как може да разрешите този проблем? Налищо на толкова голям бюджетен излишък във вашата страна, при положение, че ние пък нямаме също средства, за да захраним бюджета. Има и много държави и членки, които имат дефицити, дефицити свързани с, в частност с банковата криза, често банкова криза свързани с положението и позициите на германските банки. А междувременно Германия отказва да спре пречките пред инвестици... инвестициите, било то частни или обществени. Така че първо се питате ни помогнете малко на, европе... на германско равнище, вместо само да ни получавате дали трябва да инвестираме или не и дали ви харесва и подхожда европейският бюджет или не. Ами не, съжалявам, но подобни твърдения ме разгневяват. Трябва да има инвестиции. Това, което казахте, господин Фуест, наистина не ми допада особено. Понякога трябва човек да си припомни каква е действителността, защото понякога политическите решения имат пряко въздействие върху живота на гражданите. Може би се струва абсурдна цялата дискусия по бюджета на Европейския съюз, някой твърде, че изобщо няма смисъл от него. Но пък какво правите вие на национално равнище, за да ни помогнете да постигнем напредък ние тук на европейско равнище? Господин Мамасур, обръщам се към вас. Знаете, че разполагаме с плана Юнкер, който предвижда и рекапитализация на Европейската инвестиционна банка. Но е нужно също така проектите, които се финансират от ЕИБ да се проекти с висок риск или свързани с специфични обстоятелства. Много говорим за инвестиции. Инвестициите са нещо положе, полезно да инвестираме в инфраструктура, но винаги се твърди, че инвестициите са положителни, но не и задлъжняването и кредитите, и то не с европейския бюджет. Какво мисля, господин Ламасур? Благодаря ви, госпожо Аяла. Като цяло доста добре се справяме с а, времето. Така че, ако има членове на националните парламенти, преди всичко, но не само, имаме време, може би, за още 3 или 4 въпроса, преди отново да се обърнем към панелистите. Господин Гуарьери. Yes, thanks very much. Много ви благодаря. Панелистите казаха, че водим един дебат, който вече много пъти сме го виждали и през изминалите години. Вярно е, но е вярно също така, че положението в момента е много по-различно от а, обществото, по сме обсъждали темата в а, миналото. И ние тук сме изправени в Европа пред огромни предизвикателства. бяха споменати нееднократно сигурността, миграцията и економиката. И затова смятам, че подобни дискусии би трябвало да имат и малко по-различно измерение. За да можем да се справим с тези предизвикателства, разбира се, имаме нужда от а, много инструменти, като възможност за военна намеса, например, но имаме нужда и от съответната обществена подкрепа. Тоест, трябва да разполагаме с нужните ни средства. Затова и днешната дискусия е толкова важна. Смятам, че някои от насоките, които трябва да поемем, са очевидни. Опростяване, повече средства, значителна промяна в начина по който разходваме средствата. Но имаме едно ключово предложение и то е европейските средства да се използват за проекти, които са с а, много ясна европейска добавена стойност. Тоест, нека да ги, нало, да ги насочим към инструменти и проекти, които са разбираеми за европейските граждани. Спомняте си, е, че когато започне европейската интеграция, те се основяваше на два водеща принципа – субсидиарността и европейската добавена стойност. И причината да останем заедно е, че сме длъжни да спазваме тези основополагащи принципи. Друг основополагащ принцип, освен субсидиар... субсидиарността, беше допълнямостта. По-голямата част от средствата на идващият европейския бюджет всъщност заместват националните е, средства, а не ги допълват. В заключение, струва ми се, че заглавието на, на панела, който сега приключва, е по-добра съгласуваност между бюджет на Европейския съюз и националните бюджети, как може по-добре да работим заедно. И трябва да почетем колко важна е този вид сътрудничество и взаимодействие европейските институции може би трябва да предоставят по-качествена информация на националните парламентарни комисии, които са в по-неправдано положение по отношение на информацията, която ми се предоставя. Благодаря ви. Speaker is Mr. Anderson from... Думата има господин Андерсен от Шведския парламент. Tack ordförande. Э, först så vill jag bara... Э, благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да отбележа колко добре е да чуем думите на господин Мамасур и нуждата от повече ефикасност и рационалност за функционирането на бюджета на Европейския съюз. Друг много важен въпрос е каква точно роля трябва да играе бюджет на Европейския съюз, за какво трябва да се разходва и как може най-много той да ни бъде полезен. Според мен си правите лоша услуга, ако смятате, че бюджетът на Европейския съюз ще разреши всички проблеми на съюза. Не става дума само за посъщността или за размера на бюджет. Това всъщност са различни теми. Моя гледна точка е от съществено значение всички да могат да се възползват економически от бюджета на Европейския съюз и аз се противопоставям на подхода, който винаги се основава на националния интерес. Надявам се да можем да погледнем на нещата от европейска гледна точка. Такъв би трябвало да бъде подхода ни. Европа загуби своята конкурентоспособност на световно равнище и това е проблем, който трябва да разрешим. И тук не говорим за това дали бюджет ще може да разреши този проблем. Не, този проблем може да бъде разрешен, ако дадем нов тласък на економически растеж, привлечем повече инвестиции, обсъдим въпроса за четирите свободи, разширим е, вътрешния пазар, насърчим свободната търговия и възпрепятстваме протекционистските тенденции, които се засилват а, включително и между държавите членки на Европейския съюз. Това са важните проблеми, които трябва да обсъдим и те няма да бъдат разрешени само чрез увеличаване на бюджета. Благодаря ви, господин Андерсен. Господин Върбех има думата. Благодаря много, господин председателю. Радвам се, че днес имаме възможност отново да проведем съвместно заседание с националните и европейския парламенти, с всички наши експерти. Е, мисля, че не бива да забравя планираме в бъдеще да общуваме повече между европейското и националното равнище. За това е хубаво да помислим сериозно как чрез социалните мрежи можем да се свързваме по-добре в бъдеще. Ние имаме изследователска служба, където имаме 300 е, е, експерти по е, интердисциплинарна подготовка по досиетата и мисля, че за всички национални парламентаристи е много важно да сме запознати с дейността на нашата, нашето изследователско звено, автоматично им го предоставяме. Това ще е много важно. Ние имаме и съответно а, мобилно приложение, където може да се почерпи информация по всички важни наши политики. Много добри проучвания, между една и четири страници е обем, но и сериозни проучвания като въпроса за американския скандал NSA. Искам да кажа, това е ценна информация, която трябва да разпространяваме. За това мисля е добре да помислим да се създаде така наречения хъб за научни медии, където съответните научни звена на националните парламенти и Европейския парламент могат да черпят от извора, да установят комуникации тази стратегия, въведена от нас, трябва да се използва, защото основен наш проблем е липсата на информация за хората, които наистина се интересуват. Thank you. Благодаря ви. Още двама оратори са се записали. следващите господин Börge от шведския парламент. Много ви благодаря, господин председател. Смятам, че има възможности за тези от нас, които смятат, че трябва да имаме по-строго бюджетиране Такава е позицията ни по отношение на националните бюджети и такава е по позицията ни за европейския бюджет. Говорим за политиката на сближаване и страните от политиката на сближаване. Ами, според мен тук малко изместваме вниманието от важната тема. Фондовете на политиката за сближаване, както всички останали средства на европейските фондове трябва да се из... всички останали европейски средства трябва да се използват за насърчаване на економически растеж и създаване на едно по-добро бъдеще. Такъв случай поне в моята страна. при нас хората реагират на тъй наречените европейски пари, които хората получават. Вярно е, че някои от парите може да са добри, но въпреки това има много критики Много често гражданите нямат представа как функционира националния бюджет, като какво става за бюджета на Европейския съюз. Затова трябва да се уверим, че основните ни цели са целите, върху които се съсредоточаваме. А за целта трябва да видим как може да постигне възможно най-високо равнище на економически растеж за цяла Европа. Ако не постигнем тази цел, според мен ще се сблъскаме с промени, проблеми, каквото и да направим. А също така сега радвам на казаното днес по време на панела. Не бива да има прекалено много дублиране на европейско равнище. В някои случаи има агенции, които се занимават с една и съща работа. Може да има дублиране между Европейска агенция и националните агенции. Звърскаме се с подобни проблеми национално равнище, разбира се, но това не значи, че не трябва да се стремим към добро, строго бюджетиране на европейско равнище. Трябва да намерим правилното равновесие между европейско и национално равнище и то по възможно най-осезаем начин. Благодаря ви. И последна думата има господин Гайер от Европейския парламент, който е и докладчик за бюджета за 2017 година. Благодаря. Всъщност нямах намерение да вземам думата, е, но мисля, че силно бих разочаровал германските колеги, защото водим толкова интересни дискусии. Мисля, че трябва в тази дискусия да потърсим отговор на един основен въпрос. Това е задача и на Европейския парламент и националните е, депутати. Въпросът е, искаме ли добавена стойност на европейско ниво или искаме да се върнем към националното ниво и бюджета. Трудно е да се разберем по този въпрос. На мен така ми се струва, защото когато говорим за европейска добавена стойност, сред нетните плаци, а Германия е срещу тях, се чува нашето положение ще се промени в наш ущърпи. Какво правим? Федералната република настоява колкото е възможно по-голяма част от нейните вноски в европейския бюджет да се връщат в Федералната република, но тук, от тук започва проблема. Господин Фуско каза, ако говорим за регион на Мюнстър, който вие цитирахте много добре, знам, там чудесно може да се кара колело, но пътища има. Е, това необходимо ли е за Европа? Е, други могат да посред тези пътища. Обаче тогава пък няма да се върнат парите в Германия. Така че трябва да решим. Да не говорим за европейска добавена стоеност, и тогава на, на нетните плаци изпадат в по-неблагоприятно положение или разглеждаме нещата от тяхната позиция и тогава ще пострада европейската добавена стоеност. Но не можем да искаме и двете, защото тогава ще се заплетем в въпроса как да направим европейския бюджет. Аз мисля за нещо съвсем различно, например. Мога да си представя, че можем да се откажем от Кохизионния фонд, но да удесеторим средствата за еразъм. Но в Германия от сега си представям какво ще се каже. И те ще кажат, добре, ние няма да плащаме повече като държава. Това именно от позицията на нетния платец поставя нещата. Или ще говорим за европейска добавена стойност, или и тогава да престанем да говорим от нетните плаци, или обратното, и тогава няма да има европейска полза добре е да подобрим собствените източници на средства за Европа и тогава тази дискусия няма да се да е необходима. Тук вече може да се помисли какъв е делът на приноса към европейските средства. Но аз като граждани на Северен Рейн-Вестфалия съм слушал този дебат и на германско ниво. Сега британската спирачка я няма и настъпва часа на истината, защото зад нея се криеха доста хора. Не отдавна германския финансов министр каза в Северен Рен-Вестфалия, аз съм склонен на собствени средства, но не с Великобритания. Няма ги вече британците. Питам се дали ще продължим в тази посока по дискусия или ще се окаже, че само сме се криели зад нея. Председателят, благодаря, благодаря много за е, това и за всички останали е, изказвания, които са много интересни. По повод последното изказване, е, мисля, че сте прав като поставяте фундаменталния въпрос, който се поставя на всяка сесия на нашите заседания, т.е. за добавената стойност за Европа. И е, да си зададем въпроса, това ли искаме наистина? Мисля, че отговора е да, но дали е, е, това ли е всеобщото желание на европейските граждани? И как да, да си го представим, защото и тук тълкованията са различни. Искам да добавя само едно по повод нетните плаци и нетните бенефициенти. На мен ми се струва, че когато говорим за нетни вноски, говорим в смисъла на бюджет. Трябва ясно да кажем това това е нетен принос а, от гледна точка на бюджета. Ако, дай Боже, имаме успехи, по-големи успехи, постигайки бюджет с европейска добавена стойност, който да е в центъра на нашето внимание, мисля, че тук сторим ли това, можем да постигнем ситуация, при което всяка държава в Европейския съюз е нетен получател и в економическо, и в политическо отношение и няма да се е, разграничаваме за нет, на нетни е, плаци и нетни получатели в е, бюджетния смисъл на думата. Така че това е задача на политиката. Позволете да спра до тук и да дам отново думата на четиримата докладчици в обратен ред. Ще започнем с господин Ламасур. Ще направите ли вашите коментари? Е, президент Монти. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които взеха думата. Господин Монти ще каже много по-добре от мен до каква степен сме удовлетворени от качеството на изказванията и от направените коментари от готовността за сътрудничество. Това наистина ни насърчава. Съвсем накратко. Бих искал да успокоя господин Грант от Шотландската национална партия както и всички, които се изказаха и вчера, и днес, и които са обезпокоени от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и последствията от това излизане върху европейския бюджет. Това ще се отрази положително. Най-вероятно Обединеното кралство ще пожелая да се възползва от европейското економическо пространство, което означава, че ще трябва да плаща също както Норвегия, което означава, че е, вноската в такъв случай ще бъде много по-висока, отколкото вноската, която Обединеното кралство плащаше до сега и съжалявам, че това не е било по-добре обяснено на британския народ. Съжалявам, но с нали, лека усмивка на уста. Госпожа Пиреш, говорихте за една област, която се разминава малко от бюджета. Португалия съжалява, че има един вид двоен стандарт, че Европейския съюз е по-стриктен с малките държави, отколкото с големите. Когато говорим за бюджетната дисциплина, това е вярно и е скандално. Както за банките смятахме, че някои са прекалено големи, за да ги оставим да фалират, така и в момента има държави, като моята, за които се счита, че са много големи и тези а, големи държави могат да нанесат голяма вреда на Европейския съюз и за това не винаги биват обвинявани, но системата не може да продължи да работи по този начин. Благодаря на господин Боге, на господин Манка за конкретните примери, които ни дадоха, за да иллюстрира това, което аз казах в началото. Раймер Боге е прав, като казва, че трябва да вземем предвид а, бремето, което носят някои държави, само защото са на периферията на Европейския съюз. Гърция, Италия и други държави, които са на първа линия по географски причини, на първа линия при приема на мигранти, за тези държави трябва да има солидарност. Необходимо е да бъдем солидарни. Най-простичкият начин за тази солидарност е ако изработим една единна администрация и единен бюджет. Иначе ще трябва да се намерят някакви други възможности. И другите държави ще трябва да приемат да поемат част от тези бежанци. Необходимо е да изработим европейски модел на солидарност. Колегата доста говори в а, това отношение, господин Царцковски, партията Солидарност. Въобще полските ни колеги много могат да ни помогнат в това отношение. И накрая колежката Аяла Сендер попита как да финансираме втория план на господин Юнкер. Втория план, който има за цел да се насърчат инвестициите. Инвестиции, които в дългосрочен план ще доведат до някаква възвръщаемост. Това означава, че ще има финансиране чрез заем, а не финансиране чрез бюджета. Дойде време да се замислим разбира се, с оглед и на многогодишната финансова рамка, да помислим как да изградим истински европейски бюджет за инвестиции, такъв какъвто нямаме в момента. Благодаря много, господин Ламасор. Клеменс Фюст има думата. Благодаря. Ние не говорим всъщност за друго, но все пак смятам, че економическите проблеми нямат нищо общо с германския бюджетен излишък. Напротив, в Испания има 3% ръст което е свързано с ниския обменен курс, тъй като Испания изнася доста, това се отнася и до, се отразява и на германския износ не можем да очакваме помощ за една от периферията от Германия, Франция и а, Холандия, като едновременно да не искате е, да имаме излишък. Няма логика. Ние сме в паричния съюз или имаме ниска, нисък валутен курс, обменен курс или е, нисък германски излишък. И двете не може по въпроса за нетния баланс. Аз не, не, не, не смятам да се отказвам от идеята, че това е възможно. Бюджетния баланс няма нищо лошо, ако разходите са в европейски интерес мисля, че трябва да нашите политици да обяснят на нашите съграждани, че да даваме пари на Турция за бежанците е в интерес на Германия и на Европа а, и не, не нарушава баланса на бюджета. Трябва да го обясним. А, така че дето ще пилеем пари за ненужни неща, по-добре да ги влагаме в такива каузи благодаря. Председателят. Благодаря, господин Трасковски аз съм работил в Европейския парламент в комисията по конституционни въпроси с господин Ламасур и от тогава колегите ме питат, ама какво е станало с тебе? Аз всъщност бях шерпа на моя министър-председател на Европейските съвети и участвах в някои много сериозни преговори, енергия, климат, миграция и така нататък. И мога да ви кажа, че съм малко разочарован от днешния дебат. Ще ви кажа защо. Лесно е да говорим за добавена стойност и вечно да се въртим в този менталитет на нетните плаци и да говорим за разходната част на бюджета. Но ние трябва да отбележим е, напредък. Трябва да говорим за това, но като се върнем в съвета на министрите, е, нещата ще станат още по-сложни. Така че хайде поне да започнем с нещо по-леки, като координация. А за координация не се чу много. А това е наистина най-голямата полза от подобни срещи между европарламентаристи и национални парламентаристи. От тук да тръгнем, защото ако ще си говорим за разходи, слушайте ме, ще се върнем и пак ще си говорим за същото. Аз мога да тормозя университетите, студентите в, в университета с това, но не и тук. Така че да започнем с координация. Имаме големи възможности да говорим заедно за приоритети, за е, уеднаквяване на политиката. Ако щете да започнем от обмен, обмен на данни, тръгнем ли от тук, може би бавно и при определена логика, както чухме и от господин Ломасур, със взаимно изгодна ситуация – относно простия факт, че постигайки европейски решения, пестим пари вкъщи. Но не почнем ли да координираме и тръгнем ли да планираме на, да, в далечно бъдеще, до никъде няма да стигнем, защото пак ще се тръгнем и ще се вайкаме за разходите в бюджета и отново ще се върнем и ще се завъртим в логиката на правителствата и нетните път, защото това е логиката на политиката. Да не се заблуждаваме, ще стане по-трудно, ще стане по-гадно, ако щеете. След година нещата може да бъдат много различни след предстоящите избори. Така че нека подходим трезво, нека си запазим идеите, нека си запазим основните намерения, но нека да започнем с нещо по-лесно. Може би тогава ще отбележим напредък, най-сетне. Благодаря. И накрая госпожа Сигане. Благодаря. Ще започна коментарите си с казаното от господин Трасковски за координацията на економическата политика, защото аз също вярвам, че европейския семестър е чудесен инструмент, който не се използва достатъчно. И това се чу в дебата, че като говорим за инвестиции в кохезионната политика, трябва да отчитаме в по-голяма степен националните препоръки да инвестираме там, където трябва да, хубаво е да се правят велоалеи, както, както и във водни резервуари, ако това не е свързано с националните препоръки. Така че това е посока, в която трябва да се движим, което разбира се ще гарантира много по-широко разбиране измежду държавите членки за посоката и необходимостта от инвестиции. Благодаря на господин Крант от Шотландия, Великобритания, за това, че ни позволихте да говорим не за Великобритания, а с Великобритания. Това е преимущество на подобни дебати. Благодаря, че ни припомнихте, къде, до къде могат да ни доведат елементарни политики, когато се правят сметка. И нека не забравяме и това, като говорим за европейска добавена стойност и политики. И накрая, относно необходимостта да прехвърлим разходите на националния бюджет и да ги свържем с политики на европейския съюз, както нееднократно се чу подобно изказване. Господин Ламасур постави началото. Трудно е да решим отново подобна задача, защото понякога националните правителства не са съгласни да отстъпят, да преотстъпят своите правомощия. Да, на европейски агенции за обмен на информация, но не изпълнителна власт. Така че имаме две агенции. Една за събиране и анализ на данните и Национална изпълнителна агенция по политиката. И решаването, на решението на този проблем е наистина сложен въпрос. Благодаря на всички за възможността да участваме в този чудесен дебат. Председателят, благодаря. Благодаря на всички е, докладчици. Ще повторя нещо, което вече казах е, и което е, прозвуча и в последния кръг от дискусията. Струва ми се почти всеки е, който спомена въпроса за координация и сближаване, е, може би недостатъчно често, но се чуха и доста гласове. Всички казахте, е, че е добре да, да помислим в тази посока. Това, което не чух лично аз, разбира се, важно е какво ще чуят тук и членовете на групата на високо ниво. Но въпросът е чисто практически как ще подобрим този ценен процес. И лично аз с интерес ще очаквам доклад с нови, свежи идеи. Не просто принципи, но предложения за изпълнението на бюджета. Нещо, което да доведе до широк консенсус. Това не е само консенсус на идеи, а поред причини, изтъкнати от господин Ламасур, трябва да вървим в тази посока. Така че какви свежи идеи ще ни предложи групата на високо ниво за да тръгнем по този път. Но не бива да, е, да, да предизвиква твърде много поли, голям политически отпор. Ще бъде интересно. Така, 12 и 26 е в момента. Заключителната сесия ще започне в 12.45 Мисля, можем да си позволим кратка пауза. Моля ви, бъдете отново по местата си в 12.40, така че да можем да започнем на време в 1 без 15. Благодаря много. If I can ask you to, uh, to take your seats. Моля всички да заемат местата си. Господин председателя на Европейския парламент Шулц ще се присъедини към нас малко по-късно. Така че ако нямате възражения, предлагам да имаме зелена светлина да започнем без него, но нека да спазим предвидената последователност. Е, аз няма да представлявам никого просто, аз просто ще изчезна от сцената. Е, така че нека да чуем първо господин Худък е, след това госпожа Георгиева и е, след това председателя на групата на високо ниво. Надявам се до този момент господин председателят на Европейския парламент Шулц да се присъедини към нас. Господин председател, имате думата. Благодаря ви. Преди да изчезнете, е, бих искал да ви благодаря от името на всички за това, че водихте дискусията и че председателствахте семинара. Това беше съвсем нелека задача. So, honorable members of the national parliaments, dear president, почитаеми членове на Европейския парламент. Господин председател, който обаче не е тук, госпожо заместник председател на комисията, уважаеми председател на групата на високо равнище за собствени ресурси, дами и господа, за мен е чест да съм тук днес и да представлявам Словашкото председателство пред вашата асамблея, която включва изтъкнати лица от националните парламенти, от Европейския парламент, колеги от комисията, от съвета и от други институции. Всички тук сме се събрали за тази важна среща. Благодаря на председателя Марио Монти за това, че организира настоящата среща и на председателя Шут за това, че е домакин това е важна тема. Ролята на европейския бюджет, новите собствени ресурси, ролята на парламента в процеса на взимане на решение за финансовите въпроси. Това са все изключително важни томи теми, извинете. Говорим за важен проект. Проект, който ще има значение върху Европа и начина по който тя ще изглежда. От училище и от университета си спомням, че всеки един проект трябва да включва поне три части – или поне да отговаря на три въпроса. Първо, защо се прави съответния проект? На второ място, ораторът отново казва защо правим този проект. И на трето място, и до какво ще доведе това. Смятам, че е важно, защото се намираме на кръстопът в историята на Европейския съюз. Брексит, нови външни проблеми, миграцията, въпросите свързани с сигурността. Всичко това създава необходимост от промяна. Тази промяна няма да се случи, ако нямаме финансови ресурси. Няма да се случи, ако не преосмислим бюджета като такъв. Европейския бюджет, а аз съм сравнително нов а, в а, този ресор, е микрокосмос на различни гледни точки, на различни позиции, на различните държави членки, на различните институции, включително на Европейския парламент и националните парламенти. Разбира се, когато се замислим защо правим това, което правим, трябва да бъдем реалисти. Да бъдем реалисти за това, което може да се постигне с европейския бюджет – Както знаем, европейския бюджет представлява 2% от общите разходи на Европейския съюз. Така че не можем да имаме прекомерни очаквания. Националните бюджети трябва да са основната двигателна сила, за да може Европа да е конкурентоспособна на световната сцена и за да осигури сигурност на гражданите. Но това трябва да е бюджет, който да се оформи по нов начин, да отразява нуждите и предизвикателствата пред които сме изправени в Европа. За мен беше удоволствие да се включа в днешната дискусия, включително и тази сутрин. Много беше казано за европейската добавена стойност. Европейския бюджет трябва да има добавена стойност. Господин Ламасур беше кристално ясен в това отношение. Ако не стане ясно каква е тази добавена стойност, то тогава няма да имаме модерен бюджет който да отговаря на нуждите. Честно казано, в дискусиите така и не чух как ще определим тази добавена стойност, а това е важна задача. Ако нямаме определение, ако всички имаме различно мнение за това, и регионите, и държавите членки, ако не сме наясно, що е то добавена стойност, ще е трудно да има консенсус за структурата на бюджета трудно ще се стигне до консенсус за приходната и разходната част. Според мен има 4 или 5 основни елемента, които са част от европейската добавена стойност. Разбира се, може да го обсъдим, но аз мислих по въпроса, докато дискусията тук се водеше. Първо, Тя трябва да играе ръководна линия за европейските политики, за европейската стратегия. Или с други думи, трябва да води Европа по пътя към конкурентоспособността, сигурността и е, доброто за нейните граждани. Европейския бюджет трябва да дава ключови елементи, които да доведат до създаването на съвместни политики, като например политиката за миграцията. Трябва да играе водеща роля. На следващо място трябва да имаме и ефекта на лоста. Според мен европейския бюджет е, представлява начин да използваме ресурсите от националните е, бюджети и от други източници. Така може да се постигнат целите. На следващо, трето място. Европейския бюджет трябва да свързва хората на европейско равнище да свързва физическата инфраструктура, комуникациите, транспорта, цифровия свят, но също и хората, човешката инфраструктура, която понякога забавяме. Забра... Забравяме. Забравяме, че трябва да изграждаме европейски граждани. Младите хора. А ние губим битката в това отношение. Четвъртия елемент е сближаването, конвергентността. Европейския бюджет трябва да допринесе за сближаването на Европа, да подкрепи регионите, страните, хората, да води до сближаване. Това е важно за Европа. Това е важно за добавената стойност на Европа. Ако можем да стигнем до консенсус за някои от тези ценности, или за някои от тези допълнителни аспекти, които трябва да притежава европейския бюджет, то тогава вече можем да започнем и темата за оформянето на самия бюджет. Как точно да изградим този бюджет? В това отношение също има различни мнения. Да, нови собствени ресурси, те са важна част от тази дискусия. Много от вас заявиха, че тук не става въпрос за допълнителни средства, за повече средства, а за начина по който се разходват. Затова е важно да прегледаме бюджета в настоящия му вид и внимателно да помислим върху различните му елементи, за да сме сигурни, че европейските средства се разходват по най-добрия начин за европейските граждани. Нещо, което видях вчера в новините нещо, което спомена комисаря Московиси, а именно всяка година в Европейския съюз губим 60 милиарда евро от неправо, неправилно и недостатъчно събиране на данъка добавена стойност. Можем да получим достатъчно средства, ако съберем ДДС. Кристалина и останалите се опитват да намерят начин за финансиране и начин за добавяне на гъвкавост в бюджета. Така че нека по-добре да погледнем как разходваме настоящите средства, защото това също е важно. До какво ще доведе това? Какви ще са последствията, резултатите? Е следващия въпрос, на който трябва да си отговорим. Дали бюджета отразява предизвикателствата и нуждите, които има Европа? Отразява ли очакванията на гражданите? Да, но същевременно бюджета трябва да бъде разбираем. Ако никой не разбира този бюджет, то трудно ще го обясним на гражданите. Както знаете, в историята, в еволюцията динозаврите не са загинали, защото са били силни. Те са загинали, защото не са могли да се приспособят към новата ситуация. Именно това трябва да направим сега. Трябва да се приспособим към новата ситуация, в която се оказа Европа. Извинявам се, отидох малко отвъд това, което ми беше отпуснато като време. Аз представлявам съвета. И като представител на съвета бих искал да ви кажа, че съвета е готов да играе важна роля, да бъде добър партньор в дискусията за бъдещото финансиране на Европейския съюз. Съвета отблизо следи различните предложения и идеи в това отношение. Както председателят Монти а, знае, два пъти през февруари, миналата година и тази година ви информираме за решенията на ЕКОФИН, на, министъра на, економ... на министр... срещата на министрите по економика и финанси. Но за мен е важно също така, че тук сега сред нас има представители на националните парламенти. Необходимо е да поддържаме този диалог между националните парламенти и европейския. В много случаи тук в Брюксел имаме консенсус по дадена тема, но в държавите членки мнението е съвсем различно. Което само налива вода в мелницата на популистите. Дискусията е важна, защото тя със сигурност ще се отрази положително Получихме нови идеи, нови предложения. Имаме специални групи, които мислят по темата. Владимир Манка, моя сънародник, който е евродепутат, взима участие и то дейно за начина по който можем да осигурим собствени ресурси на европейския бюджет. Аз представям Словашкото председателство и от името на Словашкото председателство, на председателството на съвета като такова бих искал да ви благодаря за това, че взехте участие в това пътуване. Разчитаме на вас да бъдете конструктивен партньор за изграждането на един по-добър и по-модерен европейски бюджет, който да е за доброто на европейските граждани. Благодаря. Now I can say good afternoon. Сега мога да кажа добър ден на всички отново. Най-напред бих искала да изразя съжалението на Жан-Клод Юнкер, който наистина възнамеряваше да се включи в дискусията. Very timely, because I was just going... Точно на време идвате, защото точно ще да кажа нещо за вас. Председателят на Европейската комисия активно участва в дискусията, както знае господин Монти, Жан-Клод Юнкер беше поканен и той искаше лично да дойде, за да изрази благодарност на председателя на парламента, не само за високата степен на ангажираност, но и за ролята, която изигра по време на преговорите на настоящата многогодишна финансова рамка. Вие направихте така, че темата за собствените ресурси е, да остане жива. Направихте така, че тя да бъде част от преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Затова ви благодаря от името на Жан Клотно и от мое име и от името на колегите. Бих искала да кажа четири неща. Първо, оставам с впечатлението, след като изслушах колегите, че тази дискусия е един изключително успешен формат на диалог. Вие представлявате гражданите ни е, у дома, е, имаме и представители на гражданите тук в Европа. И тук се извърши връзката между тях връзка между националните парламенти и Европейския парламент. В много случаи диалога между тези два форума е бил успешен. Ще се радвам и се радвам да видя, че националните парламенти и Европейския парламент работят заедно за бъдещето на европейския бюджет. Второ – Основното послание от днешната ни среща е, че мнозинството от нас признава, че е необходимо да се упрости и модернизира бюджета. Както в частта си приходи, така и в частта си разходи. Необходимо е бюджета да бъде по-близко до европейските граждани. Това въжи както за приходната част, така и за разходната. Относно приходната част трябва да се направи пряка връзка между приноса на гражданите и инвестициите, които се правят от европейския бюджет от името на гражданите. Тази връзка трябва да бъде увеличена до 80% и за посредник да се използват националните бюджети. Приходите, голяма част от тях, са собствени, от собствени ресурси, но нямаме автентични собствени ресурси, а от такива се нуждаем. Ясно е също така, че в настоящата политическа обстановка – е много важно да се установи дали тази промяна ще се извърши чрез установяването на европейски данък. От името на комисията бих искала да кажа, че не това предлагаме. Това, което предлагаме е промяна на споразумението за разпределение на приходите. По този начин граните ни ще бъдат по-пряко свързани с това, което ние правим на европейско равнище. Това може да ви звучи като нещо маловажно, но всъщност не е. Това, към което се стремим, е да получим възможност да видим дали хармонизацията на данъчното облагане, замяната на един данък с друг, дали тези мерки в данъчната област – ще сближат европейските граждани и европейския бюджет. В тази дискусия никой не обсъжда размера на бюджета. Някои остават с впечатление, че говорим за увеличаване на приходите в европейския бюджет. Това може да се случи, но може и да не се случи. Но със сигурност тук не говорим за това. Не това обсъждаме в групата, в която участваме аз и господин Монти. Не казвам, че темата не е важна. Казвам обаче, че темата не е свързана с увеличаване на бремето върху европейските граждани. Честно казано, голям оптимист съм относно бъдещето на тази дискусия. Защо? Защото сме принудени да направим реформа заради решението на британския народ. Решение, което видяхме на референдума през юни. Това отново отвори дискусията за отстъпката, за отстъпките и неизменно в този контекст трябваше да погледнем и приходната част на европейския бюджет. Просто нямаше как да кажем, добре ще решим въпроса за отстъпките и не пипаме нищо друго. Просто това е една добра възможност да постъпим правилно. Както казах и сутринта, аз съм дълбоко убедена, че ще успеем, ако продължим с реформите и подобренията в приходната част на бюджета. Парламента ни помогна, за да получим по-голяма гъвкавост относно разходването на средствата. Ако нямахме тази гъвкавост, щяхме да сме мъртви след тази мигрантска криза, която ни изеля. Европейския парламент изиска от нас да отделим внимание на правилата, и на качественото разходване на средствата. Ако имаме по-строг бюджет, върху който тежат повече искания, то тогава трябва да поемем отговорност за качественото разходване на този бюджет, да мислим за какво се жертват нашите граждани. И накрая, какво предстои от тук нататък? Ще продължим с техническата работа. Техническата работа обаче ще се извърши от нас, а вие ще извършите политическия лифтинг. Заедно с вас можем да създадем правилната политическа обстановка, за да постъпим смело и да реформираме бюджета. За нас в комисията Основният момент на реформата ще дойде със следващата многогодишна финансова рамка. Както казахме по време на предишната дискусия, необходимо е техническите идеи да се превърнат в политическа реалност. Благодаря. Ja, vielen Dank, Kristalina. Ем... Много благодаря, Кристалина. Скъпи колеги, Професор Монти Оставам с впечатлението, че сме повели два дни на много интензивни дебати с много конкретно обсъждани теми. Групата на високо ниво ще представи своя доклад преди края на годината. Внимателно изслушах изказването на комисара Георгиева става ясно, че Европейската комисия ще излезе с законодателно предложение възоснова на доклада, който ще представи групата на високо ниво. И казвам с други думи, за следващата многодишна финансова рамка след 2020 година ще би трябвало да, до тогава да сме задобили с една подобрена структура. Дебатите през изминалите два дни, които се вписват в един по-общ дебат, който водим вече отдавна, независимо на кое ниво се води парламентарни дебат, в Европейския парламент или националният парламент, важното е кой носи политическата отговорност. В момента с данъкоплаците не е ясно кой носи политическата отговорност. Кой за какво отговаря. По принцип разполагаме с ясна система, определили сме критериите, въз основа на която отделните държави членки въз основа на системата за преразпределение, която се основава бюджета, се изчислява вноската, която всеки трябва да внесе и всичко, което се връща обратно в тези държави, включително и под форма на отстъпки. Така е структуриран по принцип бюджета на Европейския съюз и на пръв поглед изглежда, че процесът на взимане на решение е демократичен, тъй като е, платците в бюджета под формата на съвета участва в процеса, участва в процеса и Европейският парламент, който е пряко избран от европейските граждани. И така функционира, например, една федерална държава като Германия. По никакъв начин не казвам в момента, че Европейския съюз е федерална държава, но ако някой ден стане подобно нещо, вече имаме на лице някои основополагащи принципи и елементи на федеративната държава. Нека сега да погледнем малко по-отблизо конкретни теми, които обсъждаме. Госпожа Георгиева отбеляза, че през последната многодишна, фина... през миналата многодишна финансова рамка Беше много положителен факта, че имаше възможност за прехвърляне на средства от финансова година към друга финансова година, но господин, и, както и между отделните категории в бюджета. А господин Мамасъл, който, който е тук в залата, ме възпява в моето въодушевление и ми каза, да, но винаги трябва да погледнем какви са конкретните суми, за които говорим, конкретните проценти на гъвкавост, за които разполагаме между отделните финансови години и между отделните категории. И е вярно, че като погледнах малко конкретните данни, ентусиазма ми малко понамаля. Защо ви го казвам това? Защото от момента, в който се отклоним от първоначалните условия, които се прилагат, било то към годишния бюджет или към многогодишната финансова рамка, се оказва, че всички първоначални сценарии започват да се размиват държавните правителствени глави в рамките на Европейския съвет вземат решение, че трябва да се отделят повече средства за сигурността. След това те казват, но средства трябва да дойдат от бюджета на Европейския съюз. От този момент нататък госпожа Георгиева трябва да намери някакъв начин да осигури съответните средства. А какво прави от своя страна госпожа Тюркиева? Тя се свързва с а, нас тук в Европейския парламент и ни казва, ами знаете, че имаме тавани за бюджетните кредити за плати задължения и за бюджетните кредити за плащания. И а, трябва да се трябва да се работи в рамките на маржа, който съществува но държавите членки пак казват, че не става въпрос за бюджетни кредити, за плати задължения, а за плащания, т.е. не може да се умисли никакво увеличаване на тъпаните. А какво значи това на практика? Значи, че от някъде трябва да се намерят тези средства, трябва да се прехвърли от други функции, трябва да се работи с наличните средства, но всички тези средства вече са заделени, те вече са предвидени за разходите, са влезли в разходната част, което пък от своя страна незабавно води до съкръщения или пък още по-лошо от гледна точка на бюджета на Европейския съюз съюз, има отлагане на плащанията. Всички неизпълнени плащания до месец октомври се прехвърлят към следващата финансова година и първите три месеца от следващата финансова година всъщност се използват за да се извършат неизвършените плащания от предишната финансова година. И с тази методология работим вече от 20 години. Знаете, че ако говорим за частно дружество, подобна политика неизбежно води до фалита на съответното дружество. Но такава методологията, с която се изготвя годишният бюджет на Европейския съюз. И това, което най-много ме възмущава, е фактът, че у които критикуват този подход, тази методология, се сблъскват с а, противопоставяне в всички национални столици, независимо дали на властта е социалистическо или консервативно правителство. Всеки път не обвинява, че ние тук в Брюксел не знаем как да си е, контролираме разходите, и как да си организираме бюджета. Постоянно ни обвиняват, че тези глупаци в Брюксел говори за, говорят за тавани, говорят е, за поети задължения и не осигуряват необходимите средства за Фронтекс, например. Това обаче си чисто лицемерие, безподобно лицемерие от страна на националните правителства. Очевидно е, че по-добра стабилност на бюджета на Европейския съюз може да се организира само чрез по-голям дял на собствените ресурси. По този начин, този, който взима решение е, и осигурява ресурсите е и онзи, който има правото за решение за как те трябва да бъдат разходвани. Така ще бъде ясно и къде и кой носи отговорността в очите на европейските граждани. Това е основният е, послание, което иска да отправя. Трябва да има по-ясно споделение на отговорността, но възоснова на чутото през последните два дни трябва да ви кажа честно, че не съм особено оптимистично настроен. Свидетели сме на все повече тенденции за връщане е, на, бюдж... на политиката на национално равнище и бюджетната политика не е изключение. Но все пак се надявам, е, че здравият разум ще наделее над идеологията. Бюджетната политика на Европейския съюз е белязана от идеологията, дори е белязана от противопоставянето на различни идеологии. И това поделяне на отговорността според някои Бюджетната отговорност е на национално равнище, пък на европейско равнище цели на бюджетна безотговорност. Подобни твърдения са напълно неприемливи и ако продължаваме да работим по същия начин, ще загубим още повече от авторитета си и от доверието на гражданите ни. Ето защо пак казвам, трябва да имаме много ясна споделени отговорността. Трябва да си кажем нещата честно и открито и да сложим край на лицемерието. Благодаря на, високата, благодаря на групата на високо ниво за работата, която върши. Както го казах вчера, това, което вие правите е политика. Политика в най-буквалния смисъл на думата. Но стигнали се до въпроса за причета, нещата винаги се усложняват. Технически аспект на бюджет е съвсем друга тема, но тук говорим за политиката на бюджета. трябва да сложим край на противопоставянето между национална политика, която се с европейската. Трябва да сложим край на разграничаването на транснационална политика, междуправителствена политика и европейска политика. Трябва да сложим край на това лицемерие, включително и по отношение на бюджетната политика. И от тази гледна точка държа да подчертая, че групата на високо ниво собствените ресурси е по своето естество политическа макар в ежедневната си работа да се занимава в повече технически въпроси, по отношение на общата си ориентация, това е една политическа група. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. President. Много ви благодаря, господин председател. Бих искал да припомня на всички ни, че в а, света на разнообразието, в който живеем днес, групата на високо ниво за собствените ресурси има трима баща-основатели. Един от тях е господин Шулц, председателят на Европейския парламент и той както нееднократно беше а, повторено в рамките на тези два дни. Той е основният двигател, който тласка напред и съвета, и комисията и запазва жива поне идеята за реформа на собствените ресурси. Тема, която работим в момента. От името на колегите, както го направих и вчера, от името на цялата група, бих искал най-напред да благодаря на Европейският парламент в лицето на неговият председател и в лицето на многото членове на Европейския парламент, които взеха толкова активно участие в тази конференция. Благодаря на съвета в лицето на министър Худак и на Европейската комисия в лицето на госпожа Георгиева от името на председателя Юнкер. Благодаря също така и на професор Сапир, който беше модератор на цялата конференция. С отличен авторитет и естествена любезност много успешно е, успя да се впише в предвиденият график за работа, което рядко се случва толкова ефикасно по време на конференциите. Но е възможно и факта, че самата конференция беше организирана от Европейския парламент да допринесе за добрата дисциплина. Благодаря също така на членовете на националните парламенти, които допринесоха с а, съществена добавена стойност и значително подхраниха процесът на размисъл, който водим с различни гледни точки. Благодаря също така и на членовете на различните панели. И тъй като последен взимам думата, се надявам, че ще ми позволите от името на всички участници да благодаря на всички хора, които работиха усилено за организирането на тази конференция, за да я направят толкова полезна по същество и толкова добре организирана от практична гледна точка. На първо място благодаря на междуинституционалният секретарят, който подкрепи работата ни, както и на работната група, която още по-пряко подкрепя нашата работа. Благодаря също така и на служителите на Европейския парламент и на преводачите. Господин Трасковски по време на последният панел призова всички ни да бъдем трезви и да не подхождаме с прекалено големи амбиции. Аз съм склонна да се съгласи с него, но бих искала и да го уверя, че няма да загубим трезвеният си поглед. Но държа също така да уверя господин Трасковски и всички други участници в конференцията, че групата на високо равнище е много твърдо решена с упоритост да работи за изпълнението на мандата, с който бяхме натоварени. И ние ще направим всичко по силите си, по интелектуалните си сили, да стане доста по-трудно за съвета в сравнение с предишните случаи да се противопостави на реформата на системата собствени ресурси. Защото си спомням последният ни опит през 2013 година, когато нямаше никаква политическа цена, дори да не се обсъдят интересни предложения на Европейската комисия по отношение на собствените ресурси. Някой изобщо забеляза ли, че ние в съвета, аз по това време бях в съвета, изобщо не пожелахме да разгледаме предложението за собствените ресурси. Не, този факт премина напълно незабелязан. Ами, смятам, че две, два елемента се променят в момента. На първо място фактът, че положението се влушава и при цялото ми уважение към всички правителства и към органът, който ги обединява съвета, вероятно ще ви бъде по-трудно да отхвърляте идеите сега, колкото беше в миналото. Защото мнозина в Европейския съюз започват да си дават сметка, че на националните правителства им изнася да обвиняват европейските институции за всички по голяма част, ако не всички проблеми в Европейския съюз, че те не се прекаляват в това отношение и че сега в ответна реакция започва да се сочат с пръст националните правителства, както национално равнище, така и в, чрез участие в съвета. И зачитават обвиненията, ще може би не са направили всичко възможно, за да насърчат европейската интеграция. И вторият елемент, надявам се, че няма да бъде толкова уместно от политическа гледна точка да се отхвърлят за този път предложенията, защото ние искаме да подобрим осведомеността на общественото мнение, на медиите, какво точно е заложено на карта тук. В миналото мисля, че нямаше изобщо подобна подготовка такъв, такова разбирателство, каквото има в момента чрез компромиса между съвета, парламента и комисията. Така че наистина ние правим всички посилите си, за да може всеки участник в процеса да прояви дори още по-голяма отговорност в сравнение с миналото. Затова и в работата на нашата група на високо равнище правим всичко възможно, за да обхванем всички аспекти на темата, от а, тясно специализираните технически и академични аспекти. Тук благодаря, държа да благодаря на работната група от академици, които много помогнаха за работата ни със своето проучване от тези чисто технически аспекти стигаме до най-политическите теми и въпроси. И тази конференция се оказва ключов елемент в процеса на подобряване на осведомеността за това колко висок всъщност е залога. Заместник председателя Георгиева вече много спитано, много добре обобщи какви изводи тя си прави от тази конференция. Няма нужда да повтарям думите и за щастие моят гледна точка не се разминава с вашата, което би било малко неудобно. Мисля, че се умяхме да се уверим, че от всички страни се настоява за европейска добавена стойност, допълнямост и общ европейски интерес като водещи цели и водещи насоки в цялостната ни работа. В стъпителното си изказване тази сутрин госпожа Георгиева обяви, че критериите са съгласувано с европейските приоритети, постигане на резултати и е, възможности за добра последяемост. И тук съм сигурна, че ще кажа е нещо, което ще се хареса на нашия модератор господин Сатир, доколкото е възможно и добра последва, добър последващ контрол. Господин Худак подчерта колко важна е работата на и разходването на бюджет бюджета на Европейския съюз, доколкото е възможно да допринася за постигане на ключовите цели и приоритети на Европейския съюз. И тук държа да подчертая, че той постави акцента върху взаимосвързването като ключов приоритет. Съгласен съм с него. Трябва да има физическо свързване чрез инфраструктура, свързване между хората. А защо не и в данъчната област? Споменахте изказването на комисаря Московиси за загубите от избягване на данъчно облагане и колко по-добре би било, ако има по-добра координация в политиката за изпълнение, за да можем да си върнем обратно поне част от тези 160 до 200 милиарда евро, които се избягват. Това са загубени приходи от ТДС. А колкото по-малко се избягва облагането с ТДС, толкова повече Европейския съюз и неговите държави членки са в състояние да получат средства от унеси, които избягват отговорно за ДДС и да върнат тези средства в бюджета и да ги разходват в интерес на гражданите, предоставяйки обществени услуги като сигурност, например. И именно това би трябвало да бъде добавената стойност на Европейския съюз. Тоест от една, едно възможно, един възможен прочит на европейската добавена стойност предлагам да се насочим към друг възможен прочит на европейската добавена стойност в цялостният процес на европейска интеграция. Като цяло ми се струва, че имаше много голям консенсус макар че винаги по-лесно ще да се кажат, колкото се направят на практика. Но имаше такъв консенсус за нуждата Европейския Съюзът се заточи върху работа си по същество, както биха казали бизнес средите. По този начин ще допринесе много повече за благото на гражданите, отколкото чрез множество покъснати малки програми, които добродетелстват дадена категория на гражданите. Примери за дори прости подобрения за процеса на изпълнение на на бюджет на Европейския съюз, като например пример, който даде господин Флест, който много добре а, поясни защо се поставя въпрос за заветните плаци предвид а, начина по който се изготвя бюджета. А пък професор Ламасур подчерта, колко важно е да има съгласуваност между предоставянето на нови правомощи на Европейски съюз страна на държавите членки и и връзка с възможността самите държави членки да се възползват от това предоставяне на правомощи на европейско равнище. И както го направи и госпожа заместник председателя, трябва отново да подчертаем много ясно, че размерът на общият бюджет и данъчните въпроси не попадат в мандата на нашата група на високо равнище, което не значи, че тези теми не са важни и не са свързани с основната ни тема на работа, но това не попада в нашия мандат. Работата ни в групата на високо равнище сега изисква малко повече време, не много. Предвидели сме да изготвим окончателния си доклад с предложенията и да го предоставим на председателите на трите институции, които ни създадоха. Възнамеряваме да предоставим този доклад през месец декември с тяхно съгласие бих искал много ясно да заявя. Обеден съм, че мнозина от вас от Европейския парламент, а дори най-вече от националните парламенти, вероятно са останали разочаровани, защото не чуха от членовете на групата на високо равнище какви ще бъдат конкретните ни предложения. Но мога да ви уверя, че окончателният ни доклад ще съдържа и редица конкретни предложения с съответната надлежна обосновка. В някои случаи ще предложим и по няколко варианта. Но смятаме също така, че е изключително важно преди да изготвим окончателните конкретни предложения, да създадем нужната интелектуална обстановка в Европейския съюз, за да има консенсус за слабостите и пропуските в настоящата система. По този начин ще може дебатът да се съсредоточи върху конкретните предложения, неговите предимства и недостатъци. Всеки ще намери доводи е, да обори дадено предложение. И пак ще стигна до въпроса, ама въобще има ли нужда нещо да се променя? И отговорът трябва да бъде да. Затова го обсъдихме и на конференцията, която приключва днес. Показахме колко нерационална е настоящата система и се надявам, след като този извод беше направен, да бъде по-лесно по някакъв начин да се стигне до заключението, че трябва да има промени и да бъдат разгледани конкретно конкретни предложения. И в а, заключение, докладът ни ще бъде изпратен и на националните парламенти и ние оставаме на ваше разположение, за да ви предоставим нужните ви разяснения. Заместник председателят Георгиева по-рано днес спомена категориите, които са важни в бюджетната процедура. Приятелите на съскопанската политика, приятелите на политиката на сближаване и приятелите на отстъпките. Ами сега мисля, че общата ни амбиция е скромна, или пък може би изобщо не е скромна, но ние всъщност искаме с а, интелектуални и политически усилия да създадем една нова категория. Чисто и просто приятелите на европейските граждани. Много ви благодаря за работата.